je vous propose de, de prendre place. Моля ви да вземете местата си и да започнем работа. Си мадам Азекамп виен Госпожо Хазенкамп, имате ли нещо против да вземете мястото си, за да можем да започнем? Благодаря ви за присъствието днес за последното изслушване на нашата комисия и ще започне сериозната част от работата ни. След посещението на 17 и 18 септември в Лион, за да се срещнем с Сирк. Док са докладчите ни, господин Штас ще започне да подготвя доклада си и знам, че първата чернова на доклада ще бъде отлична и съм сигурен, че спазим графика си, което е е първо, представ... първо разглеждане на проекта докладна на 6 декември, който ще бъде резултат от цялостната ни работа. Предлагам ви да пристъпим незабавно към работа и да приемем дневния ред. Не съм получавал искания за изменение на дневния ред. В такъв случай го приемаме без изменения, за което ви благодаря. Няколко съобщения. Анджелис. Съобщавам вече има, че е, заседанието ни се излучва в интернет и че документите са на разположение в приложението и комити. Бих искал да се възползвам тази възможност, е, за да поздравление, за да приветствам с добре дошли представители на Съюза на пчеларите в Европа и Средиземноморието. Добре дошли сред нас. Това е новосъздаден съюз, който обаче беше създаден по инициатива на френските пчелари с цел да се обърне внимание на този въпрос на равнището на целият съюз. Така че ви благодаря за работата, която вършите по въпроса за полинизиращите насекоми и тяхното изчезване в Европа. Бих искала да се възползвам и от встъпителните си думи, за да поздравя с, а, за присъствието му господин Микаел Бум, който е адвокатът на господин Дуейн Джонсън, Съртопанският производител, който започна делото срещу Монсанто и който присъства днес сред, на нашето заседание. Благодаря и на групата на зелените за инициативата, за да се организира среща, с която да се допълня нашата дейност. Мероприятието беше наистина много интересно. Господин Браун, за желаящите можете да си вземете флашка, с която, на която се съдържат подробности за процеса, което ще допълни добре нашата дейност, като целта ни отново е да помогнем на докладчика в изготвянето на проекто доклада му и ако разполагате с нужното време ще му дам времето за кратко изказване, но това, както казах, може да се случи чак в края на заседанието, не след като сме приключили работа. Благодаря ви за присъствието и за готовността да допълните нашата работа с вашият принос. Благодаря ви и след тези стъпителни бележки ви припомням нещо, което знаете а именно последното ни изслушване, което има за цел да изслушаме някои представители неправителствените организации и асоциации, за да довършим подпитаната си работа. Благодаря ви за това, че сме предвидели две дискусионни групи за днес. Първата съдържа господин Вандер Суис. Извинявам се, ако не произнасям правилно името ви, средиземноморец съм, затова така поне аз успявам да произнеса вашето име. Той е професор от университета в Берген в Норвегия и университета в Утрехт в Нидерландия. Той ще бъде първият ни оратор в първата дискусионна група, госпожа Нола Симон Делсо за, на която също благодаря за присъствието сред нас. Тя днес е доста чест гост, често канен гост, който обаче е много хубава новина. Тя е научен експерт в Центъра за проучвания за пчелите в Белгия или Кари. Господин Еторе Капри, който е професор в Европейският наблюдателен орган за устойчиво пчеларство и Католическият университет в Пяченца в Италия. Това ще бъдат тримата ни гости в първата дискусионна група. И сега приветствам се добре дошли участниците във втората дискусионна група, а именно госпожа Франциска Ахтерберг. Още веднъж се извинявам, ако не произнасям правилно името ви. Тя е експерт по храните в Greenpeace Европа. Благодаря на всички ви за писмените отговори на многобройните въпроси, които ви изпратих въпросите. Поздравявам с добре дошъл и Мартин Пижон, който е научен следовател и ам, съветник в а, Corporate Europe Observatory, който ще направи спитълното си изказване на английски и после ще отговори на въпросите на френски, така му осведоми. И господин Джон Кин, който е председател на ам, Board at Crop Health and Protection организацията. Благодаря за присъствието сред нас. Методът ни на работа си е същият както до сега, а именно всеки един от гостите ще се изкаже за в рамките на 10 минути, така ще помоля в първата ни дискусионна група тримата ни гости да се изкажат един след друг. След това ще дадем думата на присъстващите членове на парламента по обичайният ред. Вече процедурата ви е добре позната. Започваме с двамата съдокладчици: докладчици, господин Линц и господин Штас, след което ще дам думата на докладчиците в сянка на останалите, от останалите политически групи. Няма да ги изрещам сега, след което продължаваме с координаторите, като принципът си остава същият. Един, една минута време за даване на въпрос и две минути време за отговор. Такова е правилото. И ако договорът не удовлетворява напълно съответният колега, той може да зададе и допълваш въпрос в рамките на 30 секунди. И мога да бих искал да ви помоля още от сега да проявите малко по-дисциплинирано отношение и да насочите въпросите си към един от гостите, за да можем да се впишем в времето, което е доста ограничено днес. Благодаря ви за вниманието. Припомням ви, че днешното заседание ще продължи до 18 часа и целта действително е нищо да не пренебрегнем по темата, която толкова много ни вълнува, като разбира се целта ни е днешната ни работа да помогне на съдокладчиците да изготвят един много-много качествен доклад, който съвсем скоро ще започнем да обсъждаме. И така, без повече забавяне, Давам думата на господин Ерон Вандер Суис за 10 минути. Предварително ви благодаря за изказването. Благодаря много. Ще говоря за неочакваните въздействия на новите технологии е, в сълскостопанската област. Системните пестициди и революции бяха те в началото на 90-те години измести се контрола от лечение към превенция, т.е. пръскат се растенията преди изобщо да се заразят от нещо, дори да не се знае дали ще се заразят. И стана много широко разпространено използването на тези пестициди, е, и особено неоникотиноидните инсектициди, които е, е, са най-големия дял от пазара на инсектициди. Те са високо екотоксични, много дълго време се задържат, използват се прекалено широко, защото се използват превентивно. И както става ясно, тези е, инсектициди доведоха до така наречения инсектагедон. Изтребването или значителното намаляване на насекомите по света. Повече от 75% от ем, биомасата от насекоми е в Германия и е изчезнала само за 27 години. В Съединените щати има изследване, което показва, че често срещани земни пчели, четири вида често срещани земни пчели, са изчезнали от целия американски континент и са останали само 4% от а, а, първоначално съществувалите. В Холандия пък близо половината, 131 от 358 а, местни вида пчели в Холандия са в червения списък на изчезващите видове. Или вече са изчезнали. Това са последиците от селското стопанство. Това са въздействията върху околната среда. Става дума за огромно намаляване на насекомите. Основната причина са неонекотиноидите. Виждате различните химични формули на екрана. Преди забраната в Европа имаше повече от 200 продукта. Най-проблемните от тях са имидаклоприд и тиаметоксам в комбинация с клотианидин които вече са забранени, но са били широко използвани в повече от 200 продукта. И а, в, на, и на много хектари. А, и последиците са на лице. Проблемът е, че когато се авторизира ползването на определени а, продукти, е, не, е, не се разглежда приложението им върху различни типове е, култури и, различни, и различните типове приложения. А, ако има хиляда различни а, а, приложения, какъвто е тук случая, а, е достатъчно да е одобрено едно от тях, останалите се считат за разрешени вече. Какво става след въздействието на тези токсични химикали върху околната среда? Те се отразяват не само върху пчелите, а и върху екосистемата по много различни други начини. През 2014 година се публикуваха съответ 8 научни изследвания, които обобщиха съществуващата литература по въпроса в целия свят. Тази година и миналата година добавихме още три такива а, публикации, които обобщават новите а, научно, научни публикации по темата в а, достоверни научни издания. И има много познания, които са натрупани за а, въздействията. Виждате различните типове засегнати организми. Също така има ефекти, които може да са върху отделни организми, върху популацията на, на този биологичен вид и върху цялата екосистема. За опрашващите насекоми има доказателства, че има много сериозно въздействие върху цялата екосистема. Същото въжи за водните безгръбначни, както и за... Е, и трябва да имате предвид, че много от летящите насекоми започват своя живот в водата, а пък замърсяващите вещества е, влияят на тяхното развитие в водата. Имаме изследвания и за птиците и други а, биологични а, родове, обаче а, няма достатъчно изследвания за тях, за влиянието на въздействията върху тях, върху цялата екосистема. Виждате картата на Холандия. С червено са отбелязали ни случаите, в които правните стандарти за защита на водните организми са нарушени с, с, с замърсяване пет пъти повече от позволеното, а в някои случаи дори е 20. така че има много тежко замърсяване на повърхностните води. Тези вещества, които се използват а, а, като пестициди, а, остават само в 1% и 26% върху растенията. Останалите е, проценти отиват в почвата и във водата. Т.е. във водата отиват 80 до 98% от тези вещества. 70% е спада в макрофауната в водата, основно ларви на насекоми. И въпреки това, тази информация не води до забрани на тези вещества. Не се стига до съответните регулаторни норми. Има други проучвания, които показват, че в повърх... влъжаването на качеството на повърхностните води застрашава и птиците, които се хранят с насекоми. Географските модели, които са установени тук на намаляване на броя на популациите на птици, е тясно свързан с влушаването на качеството на водата в съответните райони, което е твърдо доказателство. след това, трябва да имаме предвид стратегията на тютюновата индустрия. По-рано същата стратегия се използва от Монсанто и от други производители на химически вещества. Създават всевъзможни митове, за да раз, раз, концентрират научните изследвания, опитват се да запушват устата на онези, които установяват незадоволителни за тях резултати, опитват се да влияят на стандартите и прочие. В Нью Йорк Таймс, трябва да прочетете тази статия, при, препоръчвам вие, се поиска финанс... има една статия за Джеймс Кресвел, който е получил средства от Сингента за проучване, което те се надява и че ще се е, окаже, докаже, че не техните химикали влияят на пчелите. Когато обаче проучването е доказало обратното, те се са опитали да повлияят на този научен работник с колко време още разполагам. Има и други а, сериозни а, несъответствия. Хроничният тест за токсичност а, в регулаторните норми гледа 10 дена излагане а, на пчели на определени концентрации. Ако не, това се смята за безопасно. Обаче, ако с 10 пъти спадне концентрацията пчелите умират не за няколко часа, а за 14 дена. А земните пчели по-конкретно. А, което означава, че тези тестове не са а, достоверни. А, имайте предвид, че този тип тестове реално не отговарят на действителността, в която излагането на тези вещества е много повече от съответния период на тестване. Другият проблем е свързан с е, птиците, които се хранят с насекоми тяхното изследване трябва да е трансгранично, защото те прелитат през границите и трябва изследванията да са в световен план. Затова изготвихме документ за политиката в областта на тези научни изследвания и казахме, че ни трябва световно споразумение за защита на опрашващите насекоми и организми по целия свят, да има възстановяване на цветните ресурси, на ресурсите, които позволяват да гнездене на тези насекоми и пестицидите да се използват много по-ограничено, само там, където наистина има заразяване, а не с профилактична цел. Има и огромна нужда да се възстанови независимостта на регулаторната мрежа. И, и ни е необходим международен договор за възстановяване на популациите на полинаторите. А, а, също и за целия и за всички насекоми. Спирам до тук. Благодаря. Благодаря. Давам думата следващия оратор. Uh, Благодаря ви, че ме поканихте и мога да говоря днес пред вас. Колегата говори за пчелите. Няма да навлизам в подробности. Моля, задайте въпрос, ако имате допълнителни. Well, we need to consider what is the pesticide use in order to understand how the bees... Използването на пестициди. Как влизат в контакт пчелите с тях? Всъщност, има различни ползвания на пестицидите. Ако се замислите как се използва, то обикновено това е посредством въздушно разпръскване. Ето ви два примера. Има обаче и много други примери. Както каза колегата, Имаме продукти на пазара с конкретни характеристики, които дадоха възможност да се третират и семената. Сега голямата част от културите на пазара са третирани още на ниво семена и след това са посадени. В някои зони те биват разтворени във водата за напояване или пък в корените се слагат на цветята, или пък се инжектират директно в стеблата на растенията. В зависимост от вида приложение има различно излагане на препарата. Много чисто непредвидено. Има някои продукти, които имат дълъг живот, т.е. когато се използват, остават, примерно остават в почвата месеци наред. Може да се просмукат във водата, да се прехвърлят на съседна нива. Това, което наблюдаваме, е свързано с различните видове реколти. Както знаете, има междинни реколти, за да няма ерозия и за да се уловят всички хранителни вещества. Всъщност растенията мобилизират всичко останало в почвата и така пчелите в окто... през октомври започват да берат и всъщност събират всички пестициди от лятото. Това е голям проблем – Мобилизирането на всички остатъци, което отива в съседните растения, се наблюдава. Пчелите, макар че събират полени от белите цветя, то този полен е замърсен. Притесняват ни добрите земеделски практики, като например цветята. Това е проблем. Когато се цветят лехи цветя между културите, те също се замърсяват. Защото пчелите отиват там. Имайки предвид тези видове прилагане, имаме различно излагане на пестициди. Когато има въздушно разпръскване или в семената, т.е. третирани семена, се създава токсичен облак, който се придвижва. И ако, път, ако летят наоколо пчели, те биват изложени на този продукт. За системни продукти и неоникотиноидите не са единствените системни продукти на пазара. Има фунгициди, продукти за контрол на гъби. Те също могат да бъдат системни, също и хербициди. Растенията независимо от това как се прилага като разпръскване или в семен, и на семенцето, се поемат от растението и то навлиза навътре в самото него. Понякога от растението пък излизат навън тези води, които пуска то или течности. Те са пълни с остатъци от пестициди. И пчелите събират всякакви видове течности от растенията и от околната среда, тъй като те имат нужда от много вода, за да оцелеят като всяко друго живо същество. Както каза колегата, има много остатъчни количества във водата – като се получава голям смес от химикали – Локвите остават, които се създават по полето също. Има остатъчни количества в почвата, както казах, които могат да се размият в локви. Ако има животно, което отива да пие вода от съответната локва, също го поема. А това се случва също и на пчелите. Винаги забравяме, че пестицидите се използват на публични места, в градини, паркове, също имаме и пчели в градовете. И много хора има в градовете, които също са изложени на тези продукти. И нещо, което вече се каза, когато се мобилизират в растението тези продукти или защото са контактни, или са част от самото растение, и са системни или пък са приложени по време на цъфтежа, отиват пчелите, те събират полен или нектар, който може да е заразен и го връщат обратно в пчелната колония. Това е друг вид излагане на пчелите на пестициди. Пчеларите най-често са тези, които откриват различните видове излагане на пестициди. И те са онези, които всъщност обират лошите последици. Имаше скандали в миналото за прашни форми е, от фиданки. Има периоди, когато няма цветя, нищо не цъфти и има, има прах от прах, който е заразен в околната среда и когато пчелите са влезли в контакт, то е имало неоникотиниди в него. Те са високотоксични и съответно колониите измират. С времето установихме, че това е един вид излагане на пестицид. Пестицидите са много мобилни, много по-мобилни, отколкото си мислим. Няма култура, която да не привлича пчелите. Системните или постоянно стоящите продукти, които стоят в почвата, ако ги използваме и след това засадим нещо, което е привлекателно за пчелите, пчелите до това поле могат да отидат до белите цветове и тези цветове може да са поели пестицидите, които са примерно били в зърната култура, която е била посадена преди това. Тоест, мисли, не може да мислим, че трябва да съдим а, ечемик, защото пчелите не събират от ечемика нищо, а пък всъщност те биват след този ечемик от следващата култура а, заразени. Трябва да има все повече хранителни ресурси, това е в сърцевината на ОСП. Ако не вземем предвид мобилността на пестицидите в околната среда, може нещо много положително, защото тези насъждения с цветя са много полезни за опрашителите. Те могат да се превърнат в заплаха. Когато увеличаваме в околната среда различни възможности да се хранят пчелите, това трябва да върви ръка за ръка с намаляване на ползването на пестициди. Това беше за излагането на пестициди. Сега токсологичната част. Не знам доколко сте запознати. И това е дидактичен слайд път говорим за токсичност, какъв вид токсичност има? С продуктите в момента, с никотиноидите и другите, говорим за токсичност, която е в нанограми от грама, което е, ще кажете, нищо, 0,0. Ако пчелите биват изложени на стотина нанограма, има токсичност след едно излагане. Това се нарича остра токсичност. Ако продължи излагането във времето, пчелите няма нужда да бъдат изложени на, такова, на такава висока концентрация, за да умрат. Всъщност продължителността на излагането увеличава токсичността. Ако намалим излагането, ще има сублетални ефекти върху пчелите. Примерно, ако избиеш една чаша алкохол, може леко да загубиш ориентация, да не можеш да се прибереш. За пчелите е същото. Ако намалим концентрацията при излагане, може и да няма да има въздействие. За съжаление, при мидоклоприна, Имидаклоприда е неоникотинид и като всички други инсектициди на пазара, когато е пуснат преди 2014 година, хроничната токсичност или сублеталните въздействия никога не са вземани предвид, когато се прави оценка на риска. Въздействията за медоносните пчели. Те са смъртоносни, т.е. умират пчелите, Острата токсичност на продуктите на пазара в момента е много висока. Стотици хиляди пъти по-висока дори от ДДТ. Има и забавена токсичност, което означава, че пчелите биват изложени през март, а умират през юли. Заради това излагане. Няма начин да се направи връзка с излагането на пестицида. Хроничната токсичност – при още по-низки дози се забелязва, отколкото е острата токсичност. И нещо много важно. Атипичната връзка между дозата и въздействието. Една минута ли имам? Нямам ли? Свърших. Добре. Та, единственото, което искам да кажа е, че излагането при пестицидите, които има на пазара, излагането на малка концентрация не означава, че пчелите са в безопасност. Защо при, то, дори при съвсем малка концентрация е, не им се отразява добре. Да, има много сублетални въздействия. Медоносните пчели са изследвани най-вече. При тях има много-много проучвания и тези сублетални ефекти, както и въздействие с патогени и други, с фунгициди или хербициди – и същото, което наблюдаваме при медоносните пчели, го виждаме и при дивите пчели. Включила съм някои препоръки. Пчелите са един отличен индикатор за това какво случва с околната среда и то ни казва къде има проблем и къде трябва да се вложат всички усилия, за да се види какво се случва. Пестицидите са много по-мобилни, отколкото си мислим. И имат неочаквано въздействие. Включила съм и някои препоръки, тъй като вашата комисия ще даде препоръки за справна цел. Затова съм включила препоръки за оценка на риска и управление на риска. Може да ги изчетете. Те са част от въпросите, които ми зададохте и аз отговорих и ви подадох. Надявам се да ги използвате мъдро. Merci beaucoup, Madame Simon Delso. Je, je, je... Благодаря ви, госпожо. Давам си сметка колко е сложна задачата, която сме ви поставили и колко е трудно да се ограничите в рамките на 10 минути. Сега давам думата на господин Еторе Капри. Okay, thanks. Uh, thanks, uh, thanks really a lot. Много ви благодаря. Ще продължа на италиански, защото имам тази възможност да се възползвам от преводачите. Е, И така ще говоря на италиански. Моето представяне е свързано с различните начини за намаляване на рисковете за околната среда, свързани с земеделието. Искам много да благодаря за организацията на тази среща и материалите, които бяха подадени, бяха много полезни, за да се помисли и в личен план по тази тема. Ще се опитам да направя една снимка на темата за смекчаване или намаляване на риска. Имаме рамка, обща законодателна рамка. Какви са инструментите всъщност, и причините, които почиват в основата на използването на тези технологии. Ще ви дам някои примери за европейски страни и накрая бързо ще премина към заключения. Когато говорим за управление на риска, на първо място трябва да се говори за управление на риска. Днес говорим все повече за намаляване на риска, защото целите, свързани с оценка на риска, са все по-сложни. Както казаха и колегите преди мен, има много примери, които дава, казват, че е задължително да има смекчаване на излагането на токсичност. Намаляването на риска е задължително също така, защото то е част от регистрацията, т.е. процеса на даване на разрешение на фитосанитарните продукти. Също така е задължително дори и в последващата стъпка, а тя е записана в директивата за устойчивото използване. В цяла Европа се говори за интегрирана борба, говорим за сертифициране диверсифициране на храната, що се отнася до устойчивостта и целите за устойчиво развитие. Намаляването на риска всъщност е една процедура, която вече е задължителна. Съвсем ясно е, че в тази обща рамка намаляването на риска се превръща в нещо фундаментално а, за, при фитосанитарните продукти. След 30 години инвестиции и научни изследвания да се е, направят все по-безопасни всички и за околната среда и екотексологи... екотоксикологичността им. Нека да погледнем тези различни активи вещества, които са регулизирани. Виждате, че намаляването на риска е нещо задължително, което а, е свързано с а, консуматорите, защитата на водите и организмите, за които говорих. Намаляването на риска почива върху различни инструменти. Тези инструменти бяха разработени научна основа, която е тясно свързана с общностни инвестиции в научно-изследователската дейност. И всъщност преди 4-5 години започна един огромен проект, много работа, над 90 учени участваха и в този проект, който е спонсоризиран от СЕТА, това е най-важната организация, която се занимава с екотоксикологията в околната среда и ние се наричаме Magpie. Е, е, e Което означава сврака. Ам, Имаме инструменти, които в момента разработваме, такива инструменти, които се прилагат на практика всички държави членки. Трябва да се опитат да разпространят най-добрите практики, за на риска и да се допринесе за еволю... до еволюцията на тези практики, дори на местно ниво. Пряката връзка между фермерите, земеделските предприемачи, които са основните управляващи този риск, и да се мисли за увеличаване. Увеличаване или задълбочаване на тези практики. Това е, е рамката за устойчиво използване и всички държави членки трябваше да създадат тези практики. Намаляването на риска се е в една обща среда на различни сценарии. Прави се и по полетата, in-field assessment и извън полетата, out of field, т.е. всички части от околната среда. Принципът за намаляване на риска отива отвъд оценката на риска по места, по полетата. Скалът, което използваме за процеса за разрешаване на фитонетарни продукти, се движи на териториален принцип. Събрахме всичко възможно. Направихме рейтинг, що се отнася до практичността, използваемостта, социално-економически анализ. направихме шорт-лист а, или списък на практики, които могат да се използват. Какво направихме? Стигнахме до този документ. Може да го свалите. Над 300 страници е на сайта на СЕТък. Може да го използвате на практика. Хоризонт 2200 може да се използва. Там се използва по полето. В Италия, например, моята страна, плановете за развитие на селските райони. Например, в Ломбардия е това. Правим обучения. Това е проект, който се финансира от Европейския съюз, за да се използват тези системи. Тези системи не са прости практики, както едно време се казваше. Казваше се минимално да се работи. Така се намалява, казват, просмукването. Не! Работата, която правим ние, е всъщност да дадем количествено изражение на тях те да са в приложим вид. Например, в Италия се получи тази информация и затова се задават процентите за това какъв е риск и как може да се намали. Например, трябва да се намали така наречената струя, която се разнася а, и възможностите за действие и могат да се характеризират. Говореше се за а, дрифт или разнасянето на струята. А, дава се възможност количествено да се предвиди разнасянето на разпръскването на струята или... Сега малко по-бързо ще говоря, защото стигам до края всички държави членки. Ето тук виждате къде се случва, какво се използва по отношение на разнасянето на струята. Има различни държави членки, които по различен начин са подходили. Това е свързано и с политически и земеделски изисквания. Що се отнася до така наречения спрей дрифт или разнасяне на струята, вижте как действат отделните държави. А, може да се извлече полза Трябва да се постигнат елементи на намаляване на риска. Например, изтичането на вода, която не може да бъде контролирана да изтече на полето и извън полето. Така че, ето виждате тук канавки, които са засадени и канавки, които не са засадени. Obbligatoriamente дали без практис. per и а, това е съвременното земеделие, което наистина качествено трябва да се опита да намалява риска. Ето пък тук виждате отново инструменти, отново за тази вода, която или тези неконтролируеми изтичания. А, повтарям, 30 години се инвестира в това и нашата общност отдавна инвестира в него. Има различни модели и така в заключение – разполагаме с... с... Е, е, e Тук има не само идеи, а и научни причини. По места. Нещата се променят. Променят се най-вече, що се отнася до поведението на заинтересованите страни или крайните потребители, тези, които използват фитосанитарните продукти. И всъщност съществува нещо основно в тези практики за намаляване на риска, а то е обучението. Трябва да, да има такова обучение, а не само да се подава информация Става дума за практики, които хората искат и които са ефикасни, когато знаеш как да ги използваш и дават възможност коректно да се развива територията. Тези практики за намаляване, ако се прилагат правилно, трябва да има указания, както и възможности за мониторинг и проверка на системите – това се прави на ниво държави членки. И тук имаме една огромна възможност, особено, що се отнася до коректното изпълнение на директивата за устойчивото използване. Коректно да инвестираме в едно земеделие 4.0. колегата а, каза, не се решава проблема. Така не ни дават възможност да се стигне до нулев риск. Просто дават възможност да се намали риска и нивата на излагане. И се намалява толкова повече, колкото земеделците имат подходящи инструменти, за да прилагат тези практики на практика. Има нужда от обучение и целите за защита – тези практики за намаляване на риски, риска работят добре в контекст. Това може да е национален план за устойчиво използване или пък дружествата, които се занимават с това на ниво интегрирано управление на вредителите или пък онези, които пускат висококачествени продукти на пазара, които са сертифицирани, що се отнася до тяхната устойчивост. И с това приключвам. Искам да ви благодаря. Благодаря за тази презентация на колегите. Много дъл, дълги изследвания всъщност почиват в нейната основа. Нейните а, моите студенти ми помогнаха да я разработя. Аз отдавна ги карам да работят в тази посока. Благодаря ви, господин Капри. И така започваме първият е, тур на въпроси и отговори с член на Европейския парламент. И както винаги, най-напред давам думата на двамата ни са докладчици. Най-напред започваме с господин е, Норбърт Линс. possible identifier la personne à qui tu е, adresses е, ta question. Merci. Ja, <clears throat> äh, vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank. Много ви благодаря, господин председател. Благодаря също така и на гостите ни за техните изложения. Те ни дават възможност да направим по-ясна оценка на положението и да обмислим процедурата за издаване на разрешителни за пускане на пазара на някои продукти. имам данни от моята собствен регион за състоянието на пчелите и въздействието им върху понижените реколти на плодове. Едновременно с, с това Самите пчелари ме уверяват, че рояците са се увеличили и че пчелите са в по-добро здравословно състояние, което безспорно се дължи на промяната на начин по който се е, осъществяват земеделските практики. И като цяло в Европа има подобрение, което се дължи на усилията, които се полагат в тази насока. Господин Кабри, благодаря ви за казаното от вас, че трябва да се сближат в по-голяма степен научните изследователските среди и политиците. Какви са вашите конкретни препоръки и продължения? Как може да се подобри сътрудничеството между учени и политици според вас? На второ място цитирахте редица критерии, включително и екотоксикологичните такива. Въпросът ми към вас е следният. Какво смятате за тъй наречените клинични критерии? Как възнамерявате, всъщност как си представяте, че може да се работи по-успешно с този термин и как да се въведат тези критерии в практиката? На трето място задавахте въпроса за системата на анализ в рамките на процедурите, издаване на задължителни, как може да се промени според вас и подобри този процес, на анализ? Благодаря, господин Капри, имате думата за отговор в рамките на 2 минути. Um, so, uh, question, thank you very much. Благодаря ви за въпроса най-напред. Първият ми отговор – по отношение на препоръките към политиците. От дълго време насам работя в тази област и мога да кажа, че благодарение на съвместните ни усилия и благодарение на усилията на политиците, успяхме да променим парадигмата от техническа гледна точка в употребата на пестицидите и в частност на оценката на риска от тяхната употреба. Винаги съществува риск, така да се каже, от кръстосано опрашване между наука и политика и мисля, че постигнахме апогея на това сътрудничество чрез създаването на Европейска агенция за тази цел. Разбира се, няма перфектна функционираща система, но все пак ние сме световен лидер в това отношение. Също така е добре да си припомним, че ние като политици ние всъщност, които не сме политици, не поставяме под въпрос различните разпоредби на общата сълскостопанска политика и различните форми за подкрепа към земеделските стопани. Основната цел е да се запази селскостопанство в Европа, което трябва да спазва изискванията за ползване на околната среда, като едновременно с това гарантира най-високо качество на безопасност на храните и допринася точното развитие. И тук стигаме изследването един въпрос, който надхвърля чисто академичните среди. Става дума за обучението и образованието, в което безспорно трябва да се инвестира. Държа да се направи ясно разграничение между информация и обучения. Мисля, че трябва да, се, да, да престанем да финансираме информацията, защото последните години имаше много пропаганда, но не винаги тя даваше очакваните резултати. Ето защо смятам, че трябва да се инвестира в обучение за сълскопанските производители, които се основават на педагогичен и научен подход. За съжаление, в момента голяма част от сълскопански производители не са наясно с темите, които обсъждаме в това отношение и освен това, всъщност въобще не, не са наясно това какво се случва и поради трудностите, под които е изправено стопанство в различните държави в Европа, продължава с тези практики без да дава сметка какви са техните последици. Говоря за моята страна, например, и за страните от Средоморския район като цяло. И смятам, че аспектът обучение на сектоматски производители е от съществено значение и трябва да бъде застъпен по-активно в рамките на ОСП. Често говоря за ясни показатели, ясни цели по отношение на смягчаването на последиците. Трябва да а, настояваме за по-ясна оценка за ефикасността на целите, които се постигнат. Преди всичко имаме нужда от ясни граници за употребата на пестициди, ясни граници, които да могат да бъдат измервани и контролирани. А между другото, пропуснах останалите въпроси, които ми зададохте, но безспорно това е най-важният довод а, относно клиничните и токсикологични критерии. Вярно е, че често се позовавам на забележителната работа, свършена в това отношение, което обаче, за съжаление, е недостатъчна в момента, защото непрестанно се увеличават познания изследванията ни в областта на, на токсикологията, като, например, опасността от кумулативното въздействие. Всичко това са нови фактори, които те първа трябва да вземем предвид и които напълно преобръщат представите ни за физиологичните и токсикологични последици за сложни видове, като пчелите. А, мога да ви помоля, знам, че не е лесно, но искам все пак да ви помоля в първия тур да се придържате към един въпрос и един отговор. По този начин ще имаме време да дадем възможно да дадем време за изказване на други, но поне в рамките на първите две дискусионни групи може ли да се вписват да задавате само по един въпрос, защото ако зададете три въпроса за една минута, очевидно е, че а, ораторът не може да отговори на три въпроса за две минути. Така че, моля ви, нека да се опитаме да проявим малко повече дисциплина и да проявим малко повече уважение към останалите колеги. Барт Стаес. Благодаря ви, господин председател. Ще, се, ще отговори на призивът ви за повече дисциплина. Съгласен съм с колегата Линс, а именно, че беше много а, приятно миналото лято. Имаше по повече пчели и повече пеперуди, в които самият аз се опетих. Въпросът е обаче каква част от новите пчелни рояци ще оцелеят след края на това лято. Това е въпросът, който трябва да си зададем. Какъв ще бъде дългосрочният ефект от нашата от нашите усилия. Много приятно бях изненадан от начинът по който добре ни представи графично състоянието на различните видове полинизиращи насекоми от страна на доктор Суис. Господин Суис, доколкото знам, и ам, човекът е бозайник, така да се питам дали разполагате с някакви науч, научни изследвания за въздействието на неоникотинидите върху човешкият организъм. Благодаря ви. Yeah, there, there are serious concerns also. Господин Вандерс Фуис, благодаря ви. Има сериозни притеснения за въздействието на неоникотинидите върху човека и бозениците като цяло. по отношение на изложението през 2015 година беше проведено проучване в Съединените щати и се оказа, че 100% от пробите от плодове и зеленчуци е установен поне остатъч, остатъчни стойности поне от един неоникотиноид а в, 50%, в а, над 50% от плодовете над остатъчни вещества от над 2 неоникотиноида и в над 45% от а, плодовете. В Япония през 2014 година беше проведено проучване, според което 90% от а, индивидите взели участие в това проучване, то беше доста мащабно, са били, са дали положителна проби за 4 никотиноида, 3 от които са разпространени в Европа, четвъртият само в Япония. Също така проведохме изпитания тестове с проби от коса на хора и почти във всички проби намерихме остатъчни свойства, остатъчни стойности от неоникотиноиди които са токсични поне за пчелите. Не знаем колко са токсични за хората. През 2007 година беше проведено проучване, което показва, че неоникотиноидите могат да повлияят отрицателно върху ендокринната система. Проучване между 2000, проведени между 2002 и 2014 година показват, че някои от тези вещества са геотоксични, че могат да въздействат на негативно негативно върху ДНК и могат да доведат до аутизъм. Проучване проведено в Япония с плохове, които по принцип са добър, близки до организма на човек показва, че има увреждане при ембрионите, при развитието на мозъка и липсващите връзки в мозъка, които не са се развили, са свързани с аутистичните заболявания. Знаем също така, че и има невротоксичен ефект за позайниците. През 2015 година се появи нова изненада, а именно стана ясно, че неоникотиноидите имат въздействие върху други видове рецептори при позайника, не само тези, за които по принцип са предназначени. Тоест, оказва се, че има много-много сериозни основания за притеснения от токсичното въздействие на неонекотиноидите, а ние непрестанно сме изложени на тях и всички съдържа, в, всички, в телата на всички ние се съдържат неонекотиноидите и те действително представляват притеснение за общественото здраве. Merci à vous. Euh, Благодаря ви. Давам думата на Павел Пок от името на социал-демократите, тъй като госпожа Бонафе отсъства днешното заседание. Благодаря ви, господин председател. Много въпроси имам, но няма да мога да задам всички им. Те ще задам, може би, същия въпрос, който зададох и миналия път много се връщам на въпроса за глифозата. Както знаете, поне формално нашата специална комисия беше създадена след изтичането на документите на Монсанто. Като знаете, глифозата беше разрешен почти всички агенции по цял свят в Япония, в Съединените щати и от ЕФСА. И всички тези агенции продължават да твърдят, че все още няма научни доказателства за да се твърди, че глифозатът е опасен, канцерогенен, генотоксичен и т.н. нататък. Та има много по-въпрос към вас. Вярно ли е това или не? И ако техни твърдения са верни, тогава те лъжат ли? Не са ли достатъчно добри учени? Какво какво е вашето мнение по този толкова прост въпрос? Защо са толкова големи е, разминаванията между резултатите на академиците и е, резултатите на регулаторните органи? Въпросът ми е много прост. И ако нямате нищо против, господин председател, го отправям към а, всички участници. Благодаря ви, господин Пок. Ами тогава нека да се опитаме да чуем а, бързи отговори. Започваме с господин Вандерс Луис. Въпросът е прост, но отговорът не е толкова прост. Ако погледнете Три са факторите, които, които влияят върху учените. На първо място са настроенията в обществото и различните искания, които влияят. На второто място институционалните изисквания за провеждане на оценка за опасност и за оценка на риска, като в ЕФСА, например. И третият фактор е пълната несигурност в способността ни да направим оценка на риска. Т.е. трябва да сме наясно с ограниченията, които намаляват възможностите ни да се произнесем със сигурност по подобен въпрос. Т.е постоянен фактор е несигурността и взаимодействието между тези три фактора води до тези противоречия. Какво правим при изготвянето на оценка на риска? задаваме практически въпрос дали пестицидите са опасни за пчелите и задаваме конкретен въпрос на учените. Те не могат да, да, да се вземат с въпроса безопасността. И правим следното нещо. Излагаме пчели в продължение на 10 дни на, пестициди и възоснова на резултата от това изследване преценяваме дали този пестицид представлява риск или не. Но се оказва, че този подход не е достатъчно адекватен по отношение на неоникотиноидите, защото се оказва, че тяхната токсичност се увеличава с натрупването на съдържанието им. А пък друг учен показа, че всъщност при по-продължително но излагане на същият на същите и поради натрупването на това излагане се оказва, че много по-малки количества са достатъчни за да имат негативно въздействие, но просто то се удължава в времето. Така че нека да кажем, резултатът е следният. По принцип това вещество не е безопасно, но тъй като официалният период на, за оценка е 10 дни, се оказва, че за такъв период от време е безопасен. Така че кой точно е прав тук е сложен въпрос, но това беше просто пример как се стига до подобни разминавания. Благодаря ви, госпожо Симон Делсон. Да, според мен всички тези противоречия се дължат на методологията. Големите разлики идват от разлики в методологиите. Всички агенции използват регулаторен научен подход и се придържат към методологията, която използват за изготвяне на оценка на риска и спират до там. Тоест, не надхвърлят тези изисквания, докато академичните научни изследвания не подлежат на подобни ограничения. Ето защо разполагат с свободата и с творческите възможности да намерят най-добрата методология за изследване на съответният проблем. И може вече да се дадем въпроса дали, въпроси, дали а, е, проблемите, които се опитваме да разрешим по нормативен път, а, е, са подходящо зададените проблеми. И според мен една добра практика и една добра препоръка, с която да се подобри системата, е в методологията за изготвяне на оценка на риска, а именно методологията, която би трябвало да, да оцени има ли риск или не, трябва постоянно да се осъвременява с последните постижения в науката в съответната област, което никак не е лесно. Разликата между това, което се случи с неоникотиноидите и глифозата, се дължи най-вече на фактата, че методологията за оценката на риска по отношение на пчелите беше много съвременна и благодарение на това се постигнаха тези резултати. Освен това, в случая с неоникотиноидите, количеството независими научни изследвания, които са взети предвид в оценката на риска, е много по-голяма по мащаб, т.е. броят на тези проучвания са много повече, отколкото по принцип се използват при процедурите при издаване на разрешителни. Така че тук може би също може да се направи препоръка, именно да се използват повече независими научни изследвания при изготвянето на оценката на риска. Благодаря ви. Личното ми мнение е, че историята с глифозата е емблема за това как и защо може да се използва по надежден начин науката. Ако вярваме в науката и ако вярваме е, в е, процедурата, защото има агенция и ако погледнете как точно работи тази агенция, ще се убедите, че, че процесът на работа е напълно прозрачен и че има много ясна методология. Разбира се, почти е невъзможно да се изключи напълно конфликтът на интерес на участващите научни, у, у, учени, но има много, много строга методология за подбор на научните изследвания, които трябва да са напълно независими. Разбира се, всеки е, учен може да излезе до, да стигне до различни заключения, защото използва различна методология. Та днес всъщност големият въпрос е вярваме ли на науката или не вярваме на науката. И нека поне преди да решим, че вярваме научните да прочетем по-пърни, например, и после отново да се върнем на темата. В противен случай се стига до чисти спекулации. Благодаря. Павел, имаш ли допълващ въпрос? Не искам само да кажа, че се отказвам от времето си за даване въпрос на като координатор и като член на комисията. За да нямат повод колегите от крайно дясно да се оплакват. Благодаря ви. Благодаря. Давам думата на колегата Макинтайр. Uh, um, Благодаря, господин председател. Благодаря на тримата ни гости днес. Говорихте в големи подробности за опасностите, свързани с излагането на пестициди. Мисля, че всички много добре си даваме сметка колко е важно да се защитава околната среда и колко са важни насекомите, пчелите. Те са от жизненно важно значение за живота, за селското стопанство така че да, изключително е важно това. Но също времено е не по-малко важно да се произвежда храна и то достатъчно храна, за да се хранят всички. За мен това е много важен приоритет. Така че е, можете ви да направите някакви прагматични предложения за това как да защитаваме сълскостопанските култури. Госпожо Макинтайр, имате ли е, оратор, към когато предпочитате да зададете въпроса си? Следваха примера на господин Поц. Добре, става, приемам. В такъв случай имате ли? Имате по една минута ако искате да отговорите на този въпрос на госпожа Макинте. Вие сте най-смела. Госпожо Дълса, заповядайте. Ако нямате желание да отговорите, ако няма отговор, добре. Напълно възможно е да се произвежда храна без пестициди. Години наред ни се казва, че е невъзможно, но това не е вярно. И има много учени, които са изследвали агроекологията, органичното земеделие, ниско въздействащото земеделие, горите и прочие. Дори в случаите на така нареченото ниско въздействащо земеделие или консервационно земеделие, дори там се използват някои химически продукти, но просто се намалява значително зависимостта от синтетични продукти. Така че съвсем не смятам, че това е, м- легитимен аргумент. Да се твърди, че без пестициди не може да се произвежда храна. Има много научни доказателства, че това не е вярно. Има много публикации, които показват, че нивата на е, постигнати резултати на органичното земеделие са същите като е, на е, традиционното земеделие. А всъщност производителите спестяват, защото не плащат за пестициди. Европа вече е вложила много средства за научни изследвания, за по-добро земеделие и ако, ако произвеждаме по друг начин, резултатите ще са най-добрият начин да се увеличи реколтата е всъщност да се вярва на опрашващите организми. А, просто защото животът си намира своя път. Благодаря. Господин Вандер Шлуис. Една минута имате. Един от начините да се направи това е така наречения агроекологичен подход към селското стопанство, където се работи ръка за ръка с природата, не против природата. Нещо, което и колегата описа в известна степен. Други вариант е да се използва така нареченото интегрирана борба с вредителите, т.е. използването на химикали само когато има сериозно заразяване и когато всички останали начини за спиране на заразяването са се провалили. Но идеята на системните пестициди е са точно обратното. Химикалите се слагат върху всички а, е, във всички полета и върху всички семена. И никой не знае, ако не се третират семената, ще има ли а, заразяване. Всъщност, доказателствата показват, че ако не са били третирани а, семената, само а, 90% от тях не се заразяват. Тоест, само ако се премина от превентивна към а, лечебна употреба на пестицидите, вече 90% се, е, от ползването на пестициди отпада. От там нататък може да се използват спестените от това средства за намеса на място и евентуално и за използване на по-напреднали системи за контролиране на вредители а, вече години наред, 10-15 години, се пръска масово навсякъде, независимо от това дали има а, заразяване или не. А това е можело да бъде предотвратено без каквито и да било вреди за реколтата. Благодаря, господин Капри. Микрофон, моля. Ако помислим за непрофесионалното земеделие, т.е. от хора, които си гледат градината вкъщи, можем да не използваме пестициди, защото времето ни всъщност е най-важният пестицид, който отделяме, имам предвид. И биологичния подход. И така ще можем да отглеждаме. Ще използваме главата си, ръцете си. Сега, когато говорим за професионалното земеделие, химичните технологии са тясно свързани с производствената дейност. Това трябва да се разглежда от социологи... социологически план. Говорим за печалба, когато говорим за това. Не съм съгласен да се говори за пълното изчезване биологичното земеделие също използва пестициди, така че да не вярваме в този мит. Всички биопредприятия в Италия, които произвеждаха вино, минаха, са излезли 25-30 пъти в полето, за да третират с определен продукт мед, мисля. Ridurre il più possibile, inserire tutte queste pratiche, la biodiversità. Така че е, е много важно да има био е, многообразие и затова в много части на Европа се работи по устойчивото развитие, така наречените устойчиви подходи и тези практики и увеличаване на биомногообразието за нещо основно за подобряване на качеството и крайна сметка се иска и печалба, иначе ще изчести земеделието и няма да има възможност и най-вероятно трябва да бъде опазвано. Merci. Je cède la parole à Madame Ries. Благодаря, госпожа Арти. Благодаря, господин председател. И аз исках да благодаря на експертите, които присъстват тук, за независимостта им, за качеството на работата и е, е, за това, че са готови да отговорят на нашите въпроси е, в доста сложни ограничения. Да се опише един нов съскостопански модел, само в една минута това си е цял подвиг. Въпрос към госпожа Делсо, ще се опитам да бъда кратка. В публикацията ви от август за альтернативните варианти, е, които могат да заместят неонекотиноидните вещества, отбелязвате, че вечер са налични такива вещества. Смятате ли, че решението, което Европа взе миналия април да забрани изцяло първите, да трите основни неоникотиноида, какво смятате за това решение? Достатъчно добро ли е? Трябваше ли да се отиде по-надалече, да се забранят всички неоникотини, нещо, никотиноиди, нещо, което е факт в Франция вече от 1 септември. И господин Капри, към вас какво смятате във връзка с заключенията ви за неоникотиноидите? Какво е това, което се прави достатъчно добре тук по отношение на регламента от 2009 година и какво можем да подобрим? Знам, че имате много малко време за отговор и че въпросът е пространен. Госпожо Делсо, заповядайте. Благодаря ви много. Ще отговоря на френски. Смятам, че забраната е, е съвсем е, обоснована. Аз, разбира се, съм винаги готова да си задам въпроси, така че, тъй като действителността винаги ни изненадва. Голяма част от никотините са забранени, но има някои, които продължават да се използват и по някой път се оказва, че някои е, че а, от онези, които са били използвани по-рано, са останали остатъчни вещества и те влияят а, на работата на много места. И, а, е, и, иначе има и принцип на предпазливост, а, е, при който може да се забранят всички. А, но има държави членки, които из, издав, отменят забраната, а, издават дерогация. Ако има продукт, който е нанесъл такива огромни вреди в страна в, като Франция, защо тогава да се... и е забранен вече там, защо тогава да се позволява с дерогация неговото използване в страна като Румъния или в страна като България? Това е напълно нелогично. Защо в, в България и в Румъния да е по-малко вреден този продукт? Затова държавите членки на, трябва да бъдат призовани да не, позволя, да не дават такива дерогации и комисията трябва да бъде призована да не ги допуска. Имаше и още един въпрос. За а, альтернативата на неоникотиноидите. Ами, а, такива заместители съществуват и те просто трябва да бъдат а, а, промотирани, да се а, познават от хората. Има такива разработени вещества, които е, такива альтернативни методи, които са и логични по своя характер и добре разработени, просто селските стопани трябва да бъдат обучени как се работи с тези нови методи. Това е много по-логично. Благодаря. Нещо забравих. господин Стас и господин Вин заявиха, че а, пчелите са били повече това лято. А, това го твърдят те, обаче а, пчеларите съвсем не твърдят това нещо. А, пчеларите в а, Франция изобщо не го твърдят. А в Брюксел а, има а, по-голяма смъртност на кошери от когато и да било отбелязана тази година. Благодаря. Това, не, това е коментара, не искане за отговор, така че давам думата на госпожа Азека. Благодаря много. Искам да задам един въпрос на професор Вандерслаус. По време на вашата презентация говорихте за прозрачност. Искам да задам въпрос за документите Монсанто. Миналата година имаше изслушване, на което се изказа професор Киркланд, един от съветниците на Монсанто, който е направил научно изследване вързано и с името на Монсанто. Има много институти. Говори се, че по някой път промишлеността работи ръка за ръка с учените и че има власти между учените има връзка, извинете, между властите, учените и фирмите. Искам да ви попитам, къде са границите в тези отношения и вие имате ли случайно някакви връзки от такъв характер и налага ли ви се да обосновавате е, установените от вас резултати пред когото и да било? Благодаря ви за въпроса. Говорите за сътрудничеството между промишлеността и науката. И за това къде са границите. Дадох примера на Джеймс Кресвел в своята, своята презентация, но нямах много време, затова не навлязох в подробности. И е така, Джеймс Кресно е смятал, че може да направи научни изследвания, които да са независими с договора си с Сингента за финансиране, защото така било записано в договора. Но неговите резултати не са били приятни за Сингента, защото са показали, че твърдението на Сингента е именно, че а, насекомото фероа е по-скоро отговорно за проблемите, всъщност не е вярно. Доказателствата не, е, не го доказват. След това Сингента започва да се опитва да го притиска, да промени е, методологията си по определен начин, за да постигне точно тези резултати, които Сингента иска. Принудили са го да промени методологията на провеждане на експеримента, за да проистече съответния резултат, който те искат. И тогава той започва да се чувства доста некомфортно. И в крайна сметка всичко а, стига до медиите и вече много добре знаем как функционира тази система. Е, при Монсанто виждаме множество подобни ситуации. Така че има много сериозни усилия за натиск от страна на агрохимическата промишленост, който възлиза на милиарди и е най-големият на пазара на инсектицидите, а именно неонекотиноидните вещества и има много а, големи печалби. Това са а, пестицидите, в чието разработване промишлеността няма и нужда да инвестира повече. Тези пестициди са били разработени през 90-те и още се използват. И се използват върху всичко, върху всички култури, всички семена. Има повече от хиляда различни допустими употреби в Европа на тези вещества. И така, ако работите с промишлеността, за която има такива огромни залози, тогава има опасност научните изследвания да се отклонят от оптималното. И в Нью Йорк Таймс става ясно как дори когато един учен мисли, че всички гаранции за независимост са покрити от договора, пак може да има проблеми. Искам да подчертая, че замърсяването с неоникотиноиди продължава в Европа, защото то още не е забранено като биоцид. Не е забран... те не са забранени като биоцид, не са забранени за използване в, в оранжери и не, не е забранено а, а, за използване върху животни и се използва за борба с а, бълхи в оборите. И оттам изтича в околната среда. Така че е, в повърхностните води ще продължава да има неоникотиноиди, защото те проистичат от други източници, не е, само от растителна защита. И трябва да се разглежда цялото използване на активното вещество като източник на емисии. И ако искаме да се намалят емисиите, трябва да има тавани за цялата употреба а, във всяка страна. Благодаря. Господин Педичин има думата. Заповядайте. Grazie, grazie Presidente. Io parlerò anch'io in italiano e mi rivolgo... И на италиански ще говоря. Обръщам се към моя сънародник, господин Капри. Много внимателно го изслушах. Не съм съгласен обаче с описанието, което той дава. Той каза, трябва да се вярва на законодателния процес. Е, само това оставаше да не вярваме. Тук сме законодатели, това ни е работата в този мандат трябва да се вярва в системата на оценка на риска, контрол, да се прилага един процес, който е насочен към подобряване на риска и така нататък. Проблемът обаче е, ако вземем регламента за пестицидите, не става дума за вредните въздействия върху здравето на човека, да се говори и за рискове върху животните и околната среда. Дори директивата за устойчивото използване на пестицидите припомня отрицателното въздействие върху околната среда и по-специално водите. Така че, ако ние сме днес тук, това се дължи на факта, че всички тези добри предложения, които се съдържат всички нормативни документи, които са записани тук, съществуват, обаче не се прилагат. на пазара не само излизат пестициди с доказана токсичност. Искам да ви припомня, че глифосадът е класифициран от С като токсичен за околната среда за водата с дългосрочни въздействия. И пак бе обновен лиценза. Само един пестицид е забразен канцерогенен, като също време се подновяват разрешенията на продукти с сигурни ендокринни въздействия. Чухме на предишни сесии, че има проблеми, които се дължат на така наречените коформуланти, които могат да бъдат много по- токсични от основното вещество, което е изследвано. Сега говорим за синергични въздействия също, както и кумулативно въздействие. И слушахме множество елементи, свързани с това, че може само острите да видим, острите въздействия може да измерим, а хроничните не е толкова. Та имайки предвид всичко това, нека да задам и въпрос. Не мислите ли, че правите, правите и апел към европейското законодателство, което има основен принцип, принципа на предпазливостта. Не смятате ли, казвам аз, че трябва да прилагаме този принцип и то сега при тези условия? Eh, un minuto, mamma. Sì, allora, eh, il principio di precauzione viene applicato. L'importante Важно е този принцип да предпазливо да се прилага, що се отнася до риска и не трябва да се бърка с опасността с риска. Защото класификацията, която споменахте вие, която е така наистина, говори за основното вещество опасността при него. Т.е. важно е да се познава ползването а, и това всъщност е голямата парадигма на европейското законодателство, тъй като почива върху риска. Това, което трябва да бъде в центъра на вниманието ни, че този риск не трябва да стане неприемлив. Когато казвам трябва да се вярва в законодателството, не казвам, че трябва да се вярва в статичното законодателство. Смятам, че има фитосанитарни продукти, в които трябва да се вярва. Отвъд научната парадигма, която е важна, за да има прозрачност, но трябва също така постоянно да има подновяване на познанията. Те не са само научни, те са свързани с потребностите на гражданите – Принципа на предпазливост трябва да се прилага изцяло, но нека да говорим винаги за риск, да не говорим за друго. Защото иначе всичко ще се обърка. Защото а, някои други елементи ще станат канцерогенни. 10 часа да готвиш а, животно с домати води до пълна токсичност. Тогава някои неаполитански ястия направо трябва да се забранат. Да, e всъщност аз говорих за риска. За риска говорех. При намаляването на риска може да се действа нормативно, но при реалното използване, което се използва на обстоятелствата, нещата се променят. Нещата се променят значително. Ако вие днес отидете в Италия, както и в други страни на Европейския съюз, глифозат е забранен за ограничена употреба. Ако отидете обаче в някой магазин, можете да си купите глифозат и да си го пръснете където искате. Това е законно поведение, не е незаконно. Ето това е най-големия проблем. Е, не е незаконно. Тоест, може да караш мотопед и без каска, нали така? Но то не е законно. Е, все повече незаконно се използват те. Така че трябва да има по-голям контрол на местно ниво, е, тъй като това е задължително. Но отново пак казвам, трябва да има законност. Euh, да, така трябва да се продължи напред. Господин Петичини прави разграничение на европейско ниво, докато той говори друго вече за държавите членки. Там всяка една отговаря за забраната и за ползването. И там мисля, че трябва да има познаване на правилата и конкретни предложения, които трябва да се направят, за да се хармонизира процедурата. Благодаря ви. И така преминаваме към координаторите. Анжелик? Не. Господин Майер го няма. Извинявайте. Анжелик е, Деле за е НП. Благодаря председателю, благодаря на тримата експерти, които са днес тук. Задайте въпроса, задайте го. Нещо ще кажа за представянето на дамата. Трябва да кажа, че това много ме обърква всичко това, което казвате, макар че занимавам с земеделие. Аз гледам салати, оказването на въздействие е ограничено. Установявам, че априори и ви вярвам, вероятно вие сте експерт, но вярвам и на земеделската практика и на начина на производство. Не виждам какъв ще бъде добрия земеделски модел пред който да са изправени земеделските производители. Дори биологичното а, дори биологичното производство използва фитосанитарни продукти. Госпожо Симон, в моя регион тази година нямаше никакво грозде биологичните производители се оплакват, защото не беше достатъчно меда, който се използва, за да се опазят. Трябва да бъдат обучени земеделските стопани. От 20 години държа на това. Но честно казано, не виждам какъв е земеделския модел, който трябва да се използва или към кой трябва да тръгнем сега, за да работят нашите земеделци добре. Сега, що се отнася до въпроса за разпръскването на продуктите, Трябва всички да си зададем въпроси след тези презентации. Аз имам въпроси към колегата Вандерсюит, както и госпожа Делсо, но като законодател, честно казано, не виждам какъв е пътя, който трябва да предприемем ние утре в решенията, които трябва да предложим по доклада, който трябва да се представи от нас, от колегите. Пътят, честно казано, не го виждам. Изключително много се притеснявам как да съветваме или как да съчетаем земеделието и околната среда, защото нещата изглеждат доста песимистично. Всъщност това не беше въпрос, тъй като исках просто да кажа нещо, това, което мисля. Евентуално да чуя реакцията. Има ли реакция от вас, госпожо Делсо? Нямам отговор. какъв ще бъде този земеделски модел за бъдещето. Надявам се обаче да се прави мониторинг на остатъчните количества в околната среда. А има такива навсякъде. Казвам навсякъде. Има остатъчни количества във водата, подпочвените води, дълбочинните води. Тоест, остават си навсякъде тези остатъчни количества. Всеки път, когато има мониторинг при полените, който е източник на протеин за пчелите и е свързан с тяхното развитие, винаги се намира. Винаги намираме остатъчни количества. И то коктейл от остатъчни количества. Така че не зная. никой не съм казвала, че земеделците работят зле. Земеделците обаче трябва да осъзнаят, че не могат да контролират къде отиват остатъчните количества, когато ги слагат в земята. Защото не зависи от тях, а зависи от това дали това са системни продукти, дали са разтворими във вода, дали са волатилни и така нататък. Съжалявам, че изглеждат неща така песимистично, но не мога да бъда оптимист. В Белгия 30% годишно имаме загуби. Работя, работя за това. Но така изглеждат нещата на практика. Големият проблем с законодателството днес за разрешението на пестицидите е, че не взема предвид контекста. Ние разрешаваме продукт, направили сме оценка на риска, може да предвидим горе-долу при... кой вид ще бъде засегнат и така нататък, нивото на неговото действие. И след това, това се пуска на пазара и не се взема предвид дали продуктът ще се използва за една култура, навсякъде в околната среда или по всички култури в определен терен от определен брой квадратни метри или хектари. Това е голям проблем с обема. Обемите са проблем. Обемите пестициди, които излизат на пазара и които се смесват. Нито обема или използваното количество, нито смесването се вземат предвид при проблем на риска. И така изглеждат нещата по места. Ако ви разбирам добре, трябва квоти. Квоти ли трябва? Това ли е решението? Може би това е едно от решенията. Друго решение може да бъде в условията да бъде помощта по първа стълб или директивата за устойчивото използване на пестицидите, което не е така днес. Само някои членове са сложени, но не цялата директива. И за мен земеделците, които занимават с агроекология или екоземедел, или агроземед... лесовътство или консервация, имат стимул да го правят. Тоест да имат е, стимул да го правят. Това би било отлично. За момента цялото земеделско производство трябва да влиза в ЕЗП, тъй като това не е така, що се отнася до а, някои от елементите. За дърветата най-вече. Въпросът е дали може от това ОСП да преминем към един преход. Много бързо, много бързо. Да. Така е. Това ни притеснява. Мониторинга на околната среда, който се прави посредством директивата за водите, тя е рамкова директива, има друг вид мониторинг, който прави оценка на нивото на остатъчните количества на химичните вещества в околната среда. Хубаво, чудесно, че се прави такъв мониторинг, но по някакъв начин това трябва да се свържи и всички тези резултати да влезат наново в законодателството. Така може да се види дали могат да се валидират предположенията които сме направили, когато сме оценили риска, или дали да видим дали мерките за намаляване на риска са полезни или не са. Благодаря. Аз ви благодаря. Госпожа Макинтар. I, I understood I had to waive my rights. I've agreed with. I don't want, I <laughs> don't want to upset Mr. Potts, so it's fine. Чудесно, мога да изчакам. Не искам да притеснявам господин Пок. Euh, може да си кажете като координатор от вашата група. Искам да се възползвам от тази възможност. Който експерт иска, той може да ми отговори. Говорихте за слабо използване на химикали. Говорихме и за интегрираното управление на вредителите. Моделът със слабо използване има нужда от нови химикали, нови продукти за стителна защита, един вид една нова химия, която да се съсрочи върху идеята за минимално използване – Има големи предимства да се използва най-минималното количество химикал, което е нужно. Вие говорихте за разпръскване навсякъде. Ако ще използваме новите технологии, които започват да се появяват, не бихте ли се съгласили, че ще трябва да се въведе една нова химия и нови ПРЗ? Oui, monsieur Capri. Uh, Eh, Благодаря за изказването, защото ето тук а, е, има голяма законодателна празнина. Тя е свързана с големия фрагментиран пазар, тъй като няма многонационални компании там при комерциализацията и производството на нови ПРЗ, които се използват при органичното земеделие и биологичното такова и е като альтернативи, които се наричат нехимични альтернативи. Тук има законодателна празнина и особено като погледнем това, което се случва с торовете. Там тази законодателна пропаст води до въвеждането на субстанции, които не се оценяват на база риск. Голямата част от мониторинга, който се прави в лозята, в много зони показва присъствие на химични вещества, които са биоциди ПРЗ, които не би трябвало да присъстват, но идват от тези торове. Има законодателна празнина, пак казвам, и то огромна, защото альтернативното производство, точно защото не е химично синтезирано вещество или защото не е нещо друго, няма регламентация и се използва. Така че на ниво държави членки трябва да се обърне внимание. Сега за слабата доза или ниската доза. Това е огромен проблем. С ниските дози от количествена гледна точка, параметрическа гледна точка, трябва да доведат до намаляване на риска. Но чисто концептуално това е погрешно. Говори се за експозиция. Намалявам дозата, намалявам риска пропорционално, а но всъщност има ясни показания, дори когато говорим за човешката токсикология, че ако намалим дозата на ПРЗ, като използваме техники, които са по-напредничеви на интегрирана борба, се увеличава токсичността към оператора. А, в Италия има санкции от 10 милиони евро за фермерите, които намаляват дозирането, но пък увеличават риска. Тоест промяната на използването на тези вещества изисква ново внимание и промяна а, и изпробване. Подобно на хранителните интегратори, нека да не смятаме, че това, което е естествено, е полезно. Не, трябва да се направи оценка – по равен начин, по същия начин, на базата на същите принципи. Мерси. Благодаря. Може да продължим. Госпожа Мюлер. Много ви благодаря, господин председател. Бих искал също така да благодаря на тримата научни експерти, които отделиха време на нашата комисия днес. Разбира се, че всички продукти имат и странични ефекти, независимо дали говорим за фитосанитарни или за фармацевтични продукти. По отношение на фитосанитарните продукти, разбира се, има много по-високо равнище на излагане на, от страна на организми, за които те не са предназначени, защото трябва да обърне внимание на тези странични ефекти с мерки за смърчаването им. Гос... Професор Капри, Обръщам се към вас, тъй като вие сте запознат с а, нашите процедури. Споменахте различните мерки за адаптация и смърчаване. Кои според вас са най-важните фактори за, които могат да дадат възможност за отговорна употреба на фитосанитарните продукти предвид опасността от странични ефекти. В частност, кои са елементите, които трябва да вземем предвид при директивата за устойчиво използване и директивата за фитосанитарните продукти. Как може по-добре да ги използваме, колкото го правим в момента? А по въпроса за биологичните инсектициди, които са получили разрешение за пускане на пазара, как тече мониторинга на този вид вещества и няма ли странични ефекти при тях? Preferisco eh, prima di tutto collegarmi a quanto diceva prima. Искам да свържа това с казаното от колегата от законодателна гледна точка. Най-сериозният проблем е свързан с оценка на риската на ниво територия или ландшафт. От гледна точка на новите законодателни процедури трябва да вървим в тази посока – от научна гледна точка това изисква нови методологии. Знаете, че има една оценка на излагането, където използва математически модели, за да може да увеличим броя на сценариите, в които се оценява риска. Днес те не съществуват а, а, по признат начин за прилагане по полето. Така че това, което трябва да се направи, е да се тръгне в тази посока. За това говоря за ОСП, защото те трябва да бъдат преразгледани, особено при оценката на риска в контекста на ландшафта. Това е логично и от биологична гледна точка, защото голямата част от замърсяването и експозицията са пряко свързани с ландшафта или територията. Той може да увеличи или да намали експозицията. И тук водим, стигаме до второто послание. Земеделците, които живеят в тази сфера, също са въвлечени, тъй като големият проблем при използването на фитосанитарни продукти е, че това са биоцидни продукти. Няма нужда да си говорим други глупости или които не са верни. Винаги са биоцидни, винаги потенциално са токсични като опасност и рискови винаги. Така че това означава, че трябва да ги използваме с изключително внимание и земеделците трябва отново да завземат територията си, защото използваха фитосанитарни продукти или се едно използват веро за чинии, т.е. нещо което не е опасно. И временно, и пространствено трябва да се подходи. Фитосанитарните продукти, ако днес не замърсяват, след 10 години ще ги намерим във водите. Пак, системата е инертна, териториалната система. И колкото и повече биоразнообразие има, толкова повече ще бъде. Така че е чудесно е да има органични неща, добре е да има биомногообразие в земеделиете, но фитосанитарните продукти, които са регистрирани, които получават разрешение да се използват в органичното земеделие, би трябвало да бъдат оценявани по същия начин и със същите ограничения. Защото при много случаи днес няма незаконност, но всъщност много на граница да се използват тези продукти. Да не говоря за меда, защото меда е голям проблем. С а, използването на мед а, не е ясно колко култури ще оцелеят, така че трябва да се направи мониторинг в тази посока. При биологичните предприятия проблемът е още по-голям защото меда е нещо естествено, естествен метал, но това не значи, че е безопасен. Законодателството трябва да върви в тази посока и земеделците да получат обратно земята си, но и реална възможност в хидрографски басейни, които са коректно установени на базата на екосистемните си връзки и които свързват фитонетайните продукти, земеделието и всички елементи на биоразнообразието, които са свързани в тази екосистема. Мерси, la Благодаря ви, думата има госпожа Къмп. Благодаря ви. Миналата седмица Food Watch публикува проучване, което показва, че от 2012 година насам близо 200 активни вещества са били разрешени без оценка, т.е. използване процедурата за удължаване срока на дейност на разрешението. От 2015 година някои от тези вещества фигурират в, в списъците на канцерогените или друг вид мутагенни или друг вид опасни за човешкото здраве вещества. Каква е вашето мнение? Смятате ли, че през 2019 година отново трябва да бъде удължен разрешението за използване на тези вещества, като клоромителона и демоксиструбина, например? Не знам дали сте запознати е, с е, действието на тези вещества. Вече няколко пъти споменахме е, терклопида и се питам дали смятате, че тези вещества би следвало да бъдат, т.е. отражителните би следвало да бъдат отдължени без да се проведе нова оценка. Алези, Ван Дершуис. Господин Ван Дершуис, имате думата. Yeah, Dat betekent dus dat die, die stoffen. Uh, It, maybe I should talk in English. It means that the substances that. Благодаря ви. Искате да кажете, че не са правени изпитвания за uh, риска, който представляват тези вещества за човешките здраве. За тия куприда има сериозен проблем, защото след забраната през 2013 година всъщност Uh, фермерите повече повече се насочват към тиакоприда, защото всички ам, използвали към момента трите забранени неоникотиноида, се насочиха към тиакоприда, който се използва за други и замества котинята, метоксама и и медиаклоприда, и съответно употребата на диаклоприда се засили значително от 2013 година насам. А, това химично вещество е не само, че въздейства върху еднокринната система, но има и много негативни въздействия върху всички вид полинизиращи насекоми, било то земните пчели или медоносните пчели. Тоест, това е вещество, което може да предизвика всички сублетални последици за тези насекоми, а за тиакоприда не са извършени същите изпитвания, като за другите забранени от Европейския съюз неокотиноиди. И ако се използва същите ръководни като комисията, би трябвало и това да бъде забранено, но това така и не се е случило, но пак казвам, той има, същите, има същото съблетално въздействие върху пчелите, а към това се добавят и притесненията за въздействието му върху човешкото здраве. Всички други вещества, които споменахте, също са повод за сериозно притеснение. Смятаме, че човешкото здраве е подложено на сериозна заплаха, ако тези вещества не бъдат подложени на надежна оценка на тяхната токсикологичност. Uh, така че смятам, че тези е, вещества трябва да бъдат подложени на е, процедура на преоценка и това трябва да бъде основен приоритет. Благодаря ви, госпожа Рива, има думата. Ами, продължавам отказаното току-що, защото иска... въпросът ми е в същата насока. Обръщам се към госпожа Делсо. По отношение на неоникотиноидите, през 2013 година ЕФСА възприе методологията възоснова на наличните най-добри практики и възоснова на това бяха забранени трите неоникотиноида. И е, тази пътна карта, тази рамка следваше да бъде възприета от Европейската комисия и от държавите членки. И тук се обръщам и към председателя. Защо тогава тази нова методология не беше възприета от държавите членки? Европейската комисия никога така и не предложи. Знаете, че се провежда тази редовна среща с експерти на всички държави членки като че ли новата оценка, която очевидно е по-надежна, защото взема предвид е, въздействието в по-дългосрочен период. Защо не се взема предвид? Защото може да доведе до забрана на съответните продукти. И тук се връщаме на същата тема. Има редица други неоникотиноиди, които също би трябвало да бъдат забранени. Аз лично много се притеснявам от оценката на риска. На практика се прави оценка по-скоро върху риска за, върху човешкото здраве, отколкото риска за околната среда. Като ви слуша човек и наистина ми благодаря за присъствието. Независимо дали става въпрос за насекомите, 75% от тях изчезват или птиците, 30% изче... са изчезнали. А какво точно очакваме да се случи повече? Кой още трябва да изчезне и как ние самите ще продължаваме да живеем, ако нямам биологично разнообразие? Тук не говорим само за въздействие върху насекомите, говорим и за качеството на водите. Вече няма възможност за самопочистване на реките. Е, получава се един ефект на лавината. И ако погледнете а, съобщение, изпратено от е, датската агенция за околната среда, се следното. Комисията смята, че не трябва на въздействието на околната среда да не се смята като много важен аспект и по никакъв начин не трябва да е, е, се взима като фактор при окончателното решение. Тоест, въздействието на околната среда изобщо не е част от оценката. Дори няма нужда да стигаме за прилагането на принципът на предпазливост. Но ако няма вече пчели, няма полинизатори, ако няма микроорганизми в реките, няма как водите сами да се пречистват, което е фатално и за нас. Така че, първо, как може да си обясните защо ЕФСА, а между другото ЕФСА добре си беше свършила работата, всеки може да Оправя критиката си, но в този случай въпросът ми е защо комисията не е предложила, пред, предложила на държавите членки да използват новата рамка за оценка, която е много по-надежна за да се е, оцени адекватно риска. Госпожа Симон Делсал има думата. Ами има представител на Европейската комисия в залата, може би те по-добре могат да ви отговорят. Всъщност не смятам, че Европейската комисия не, че не е Европейската комисия, която не е предложила на държавите членки да приложат тази методология. Тя го е сторила, но държавите членки не са появили интерес и са блокирали по политически път прилагането на тази нова методология. Защо? Ами чухме различни доводи, но по-голямата част от твърденията бяха, че методологията е прекалено сложна и мен лично това ме притеснява, защото методологията наистина отговаря на последните научни постижения. И фактът, че държавите членки блокират прилагат на тази методология с довода, че тя е прекалено сложна, води до резултат, а именно държавите членки на практика искат оценката на риска да продължава да бъде незадоволителна и мен това ме притеснява. Знам, че това е, са политическите осмотрения на отделните държави членки, но аз чисто и просто ви призовавам да се прилага тази методология и може би ви тук може да настоявате тези ръководни насоки да се прилагат, да, да влязат си възможно най-бързо и да се прилагат. Дали само да отбележа, че ръководните насоки на ЕФСА представляват методология за извършване на оценката на риска. И тази методология към момента дава възможност за събиране на много по- комплексни и изчерпателни данни за въздействието на пестицида след пускането на пазара. Но решението не се взима от ръководните насоки ръководните насоки дават възможност на взимащите политически решения да взема своите решения с повече доводи на тяхно разположение. Но в крайна сметка решението си остава в ръцете на държавите членки. Решенията не се взимат от ръководните насоки. Ръководните насоки представляват методология за, за да стане по за да имаме по-ясна представа какво е въздействието на даден пестицид след пускането му на пазара. Целта е да има по-добра информация, налична информация, въз основа на която да се вземат решения. Господин Капри. Си, е, интервен. Извинявайте, че искам да се намеся, но това е тема, която е изключително важна. На първо място трябва да кажа, че съм напълно съгласен, че това гласуване от страна на държавите членки не е прозрачно и то често е така и коректно не е комуникирано с европейските граждани. Съответно, има много притеснения около него. Защото трябва да внимаваме, или защо трябва да внимаваме, какви са методите при оценката на риско. Първо говорихме за обучение на земеделските стопени. Проблемът сходен в европейската система, има десетки статии в тази посока, е, че става дума за оценителите. Ученията показват, че оценките на риска, колкото по-са сложни тези процедури, водят, до оцени... водят оценителите до различни изводи и различни оценки. Така че това, което трябва да се стимулира най-вече е приемането на нови процедури. А те стават все по-сложни. Все, все по-сложни. Трябва някакси да се инвестира в някакво обучение на оценителите. Те да бъдат стабилни и посредством агенциите в държавите членки. Да има продължаващо обучение. Защото експертизата на оценителите на риска не е нещо, което научаваш от днес за утре и край. Взимаш една процедура за оценка на риска, за пример, за, пример, за птиците, след това за пчелите. Според мен не месеци, а години са нужни, за да може коректно прилагане по прозрачен начин на тази процедура. Така че трябва да се внимава. Коректни инвестиции са нужни и в тази посока. Мерси, мадам Дорнан. Благодаря ви, госпожа Дорнано има думата. Благодаря ви, господин председател. Много изненадана съм, че всички колеги сега размахват е, червената кърпа по отношение на неоникотиноидите. На пленарната заседание през март тази година внесох предложение за забрана без забавяне на всички неоникотиноиди и мнозинството от колегите тук е, отхвърлиха това предложение. Затова много ме изненадва реакцията им днес. При все това редица селско-стопански производители успяват да да извършват своята дейност и без а, да използват неоникотиниди, като раз, прилагат специфични лехи, засети с култури, които възпрепятстват или затрудняват разпространението на вредителите. Вярно е, че се твърдят, че някои неоникотиниди са безопасни в момента, в който не се, не се, не се преминат в не преминат в газов вид, а останат само на равнището на семената на, на растенията. Проблема обаче е, че дори когато се прилагат само на семената, тези неоникотиниди все пак попадат в кръговата на водата и замърсяват подпочвените води. А, знаете какво се случва във Франция в момента по отношение на пете неоникотиноида. Те, тяхната потреба е забранена от 1 септември, но с възможност за дерогации до 2020 години. На практика вече бяха дадени подобни изключения за лешниковите дървета, за смокиновите дървета и за тръстиковата захар. И въпросът ми е какво смятате за тези възможни изключения и какво смятате за пряката връзка между продължаването на потребата на тези неоникотиниди и пчелите. Смятате ли, че е, е разумно да продължава да се отлага до безкрай във времето пълната забрана на неоникотиноидите, като си има предвид какво е тяхното въздействие върху околната среда като цяло? Благодаря ви. Господин Вандерсуиц. Uh,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 предвид настоящите научни познания, всички видове неоникотиноиди, включително и фоксафлора, не отговарят на високото равнище на защита, което очаква и изисква Европа въз основа на собствените си твърдения. Така че въз основа на наличните научни данни всички тези неоникотиноиди не отговарят на критериите и не би следвало да бъдат пуснати на пазара те не би трябвало да се използват нито за биоциди, нито за продукти за защита на здравето на животните. А как вече казах, неоникотиноидите, макар са забранени като продукти за растителна защита, се използват за други цели, продължават да попадат в кръговата на водата продължават да замърсяват и водите и да имат въздействие върху птиците и върху насекомите по този начин. Така че отговорът е да, съгласно днешните данни, пълна забрана за неоникотиноидите. Благодаря ви. Господин Уайт има думата. Ja, äh, ja, eigentlich wollte ich eine Frage an den Herrn Capri stellen, der dann mit der Aussage, es gebe keine professionelle Landwirtschaft ohne Pestizide, sich. Въпросът господин Капри. Казахте, че няма как да има професионално земеделие без пестициди. Това е абсолютно невъзможно. Защо го казвате? Защото не се навявате в това, защото не сте запознати или защото се опитвате да създадете фалшиви някаква фалшива новина. Знаете, че знам, че ви сте работили и за индустрията, работите за института, който се нарича опера или наблюдателният орган и а, също така участвате в едно проучване, което доказва, че неонекотенидиите имат носят отговорност за високата смъртност след сред пчелите. И ако видите кой е финансирал вашето проучване, мисля, че няма да ви задам повече въпроси, тъй като не вярвам на вашата експертиза. Ще задам въпрос за сметка на това на госпожа Делсо. По ваше, колкото ви е сте наясно, съществуват ли проучвания, които са свързани с възможности на пчелите да се приспособят към неоникотиноидите, т.е. дали те свикват по някакъв начин с тях или казват други думи, стават ли зависими, т.е. връщат ли се непрестанно към културите, които се работват с неоникотиниди, защото са пристрастили към тях. Госпожа Телса. Да, действително има някои проучвания, които показват, че пчелите стават зависими към неоникотиноидите. Мисля, че такива проучвания са правени и за медоносните пчели, и за земните пчели. Не е доказано мащабно, но има такива проучвания, да. Те съществуват. Така че да, можем да кажем, че има и такива наблюдения. Благодаря ви. Бих искал само да отговоря. Има грешки, концептуални грешки, казаното от преждоговорившия. Университет се казва Католически университет Сакро Куоре – най-големия частен университет, признат в Европа. На второ място, никога не съм имал финансови отношения с индустрията. Иначе нямаше да мога да бъда и в ЕФСА. Съм бил многократно пъти, съм работил за тях, тъй като щях да имам конфликт за интереси, тъй като нещата при мен са прозрачни. Също така продължавам да бъда нападан, защо съм първият, тук, който излезе с доклад, в който по един провокативен начин, но на базата на анализ, и то детайлен, се предугаждаше, се предвиждаше, че пчелите, тяхната смърт и намаляване, трябва да бъде доказано и трябва, защото може да се дължи на различни стресове. Следващите години това беше обект на разследвания. Е, исках само да поясня, защото не искам някой да остане с някакви съмнения. Записано е и в материала. Си, мадам Ойбуш. Ja, herzlichen Dank. Ich hätte eine Frage an Herrn van der Solz. Благодаря ви много. Имам един въпрос към господин Вандерслаус, Казахте, че може да се прилага системата за интегрирана борба с вредителите. Това е важно заявление. Имаме добро право в областта на Европейския съюз. Директивата за пестицидите от 2009 година, в която има и пирамида, е, на мерките и се твърди, че пестицидите трябва да са крайна мярка, но всъщност на практика съвсем различно се развиват нещата. Има пестициди, които са съставна част от системата, има култури, които въобще не се гледат без пестициди. Говорихте, че отиват средства за научни изследвания, за да се сведе до минимум риска. Честно казано, аз бих предпочела средствата да отидат на, за обучение на селски стопани, а и аз работя в селското стопанство, а, за това как да преминат към други системи просто, а не да намаляват риска от тези системи. Говорихме за токсичност. Казахте, че когато има а, тестване за, с по-малки дози от а, нивото на токсичност, те просто имат въздействие в последствие. Ако се използват тези ниски дози, кога след колко време ще се стигне границата на прекаляването. Не трябва ли да работим с предотврати... предотвратяване, дори с принудителни мерки в селското стопанство? Някои колеги казаха, че трябва да има предвид и как да храним, как ще се хранят хората от тук нататък. Заповядайте, господин Вандерс. Лаос. Въпросът ви отговаря на съдържанието на презентацията ми, в която твърдя, че е необходимо незабавно да се премине към нов начин на работа, в който сериозно да се прилага интегрираната система за борба с вредителите, а не само да се калибрира неинтегрираната такава, защото интегрираната изисква сериозно намаление на токсическите вещества, токсичните вещества. А това е от огромно значение за екосистемите, които вече са сериозно нарушени е, и е, водните системи, екосистеми и на популациите на опраща, опрашващите а, а, насекоми. А, съвсем правилно показвате, че а, казвате, че а, излагането на тези вещества всъщност е много по-дълго, и защото те остават в околната среда. Те се свързват с нервните клетки и остават а, и се натрупват. Колкото повече такива химически вещества се използват, толкова повече се натрупват и просто не трябва да се допускат, точно както не се допускат а, ендокринните дисруптори, а, поне на теория, а нито канцерогенните вещества. Така че тези вещества, при които токсичността се увеличава при по-продължително излагане и които остават устойчиво в околната среда, трябва да бъдат замърз... забранени. Надявам се, че правилно съм разбрала въпроса ви. Благодаря госпожа Хойбуш, нека да не забравяме, че интегрираната система за борба с вредителите е част от правните норми на Европейския съюз, така че просто трябва да се захванем да я прилагаме. Благодаря, няма възражения, предполагам, срещу твърдението, което правите, така че предлагам да преминем към втората част от семинара ни, за да можем да спазим дневния ред. Ще спазим същата, същия принцип на действие. Ще помоля госпожа Франциска Ахтенберг да се впише в 10 минути. Знам, че не е лесно, но виждам, че сте готова. Заповядайте. Um, thank you very much and uh, thank you uh, very much to the committee members. Благодаря ви много. Благодаря на членовете на парламентарната комисия за поканата да представим своята позиция по темата, както и препоръките за бъдещите действия. Съвсем накратко, за Greenpeace ние водим кампании от много време вече да се елиминират токсичните химикали от околната среда. Е, е, борили сме се конкретно за забрана на глифозата, организирахме Европейска гражданска инициатива за забрана на глифозата, както и забра... за забрана на неоникотиноидите. Целта не е да се забранят само конкретни химикали, които са опасни за околната среда и за човешкото здраве. Целта ни е да се премине към нова практика в селското стопанство, където пестицидите да нямат роля. Ако разгледаме Европейската система за авторизиране на пестициди във връзка с скандала с глифосата, моето основно послание днес е следното. Принципно грешките не са в правната система. Проблемите са при приложението на европейските правни норми. Ще се спра на три области. И ще говоря за правните норми и за действителната практика. И ще направя сравнение. Първо, е, доклад, е, е, една тема, по която се отговори ЕФСА и държавите членки, а именно независимата и прозрачна оценка на риска. Тя липсва. Второ, факта, че липсват действия в европейски план за онези заплахи за околната среда, които вече са установени като такива. И на трето място, нещо, което е отговорност основно на държавите членки, но и комисията има своята роля и по-конкретно дерогациите и е, авторизацията за ползване на определени вещества при спешни извънредни ситуации. По първата тема – липсата на независима и прозрачна оценка на риска. В правните норми нещата са напълно ясни и те са добри. Там се казва, че държавата членка трябва да направи независима, обективна и прозрачна оценка на риска в светлината на последните научни доказателства. Що се отнася до глифозата обаче, виждаме нещо различно. Първо, използват се проучвания, които не са били публикувани. ЕФСА заявява, че нейната оценка на карциногенността е различна именно защото използва данни от индустрията и данни, които не са публикувани. А всъщност тези проучвания не са на разположение. Само техните резюмета са на разположение. На второ място проблемът е, че тези проучвания не са внимателно а, проверени. Данните ясно показват, че не е имало време да се прегледа всяко проучване, а са се гледали общите заключения на проучванията, спонсорирани от производителите. И на практика, в крайна сметка, се копират тези проучвания. Нещо, което обаче не е получило реакция от страна на ЕФСА или от страна на комисията. Другият важен въпрос е типа данни, които се вземат предвид при оценките на риска. Вземат се предвид така наречените регулаторни изследвания, е, вземат се предвид изследвания, представени от промишлеността. На оценителите на риска обаче трябва да гледат и публикациите в сериозни научни издания с проверка а, на статиите. Обаче, очевидно, това съвсем не е станало, а са копирани формулировките мо мо едно от а, а, документацията на производителите в доклада. Ясно е, че може да се пропусне важна информация в резултат на това и могат да бъдат а, укрити от, промишлеността, от страна на промишлеността важни заплахи. На второ място, втората област. Когато се установи, че има проблеми, Европейския съюз не винаги взема, предприема широки мерки за рестриктивна употреба на, или забрана на тези продукти, а оставя задачата на държавите членки. Ето, отново ще дам за пример глифозата. Оценката, която е, виждате на екрана, е от заключенията на ЕФСА. Тя показва дългосрочен риск за нецелеви гръбначни и по-конкретни по-конкретно птици, и млекопитаещи при 4 от 5 представителни употреби на глифозата. ЕФСА обаче не е заключила, че това означава, че трябва да се забрани глифозата и комисията не го е забрани глифозата и комисията не го е забранила. Оказва, оказва се, че просто а, има отказ от отговорност Искам да припомня тук, че комисията има доста големи права на осмотрение. Може да действа дори когато само при една от представителните употреби се, се е установил риск и то е нисък риск. Що се отнася до работата на комисията без, комисията е декларирала, че всички представителни употреби се смятат за безопасни, а там, където има други употреби, ако там има някои опасности, комисията има правомощие да ограничи използването на веществата само до представителните му употреби, ако ЕФСА е стигнал до заключението, че е, няма рискове при тези представителни е, употреби или че при само едно има нисък риск. Друг важен пример тук са неоникотиноидите. Но те вече бяха представени. Е, по третата точка. Злоупотребата с е, разрешителни за ползване на вещества при извънредни ситуации. На практика, от частичната забрана и влизане в сила на първите ограничения през 2014 година заради въздействието на неонекотиноидните продукти върху пчелите, поне а, близо половината от държавите членки а, рано или късно са одобрили така наречената спешна авторизация за извънредно положение – най-лошо положението в Румъния. Всяка година от, 2000, от, от въвеждането на мерките до сега Румъния из, издавала такава дерогация. А пък всъщност тези дерогации са само за специални обстоятелства а, в а, областта на растителната защита. Комисията а, изиска от ЕФСА да разгледа този въпрос и да види дали имало обосновка. Обаче, обо, а, достатъчни основания. А, ЕФСА не е трябвало да про, проверява дали има действително извънредно положение и е стигнало до заключението, че при Румъния Авторизирането на клотианидин, и Мидаклоприд или тиаметоксам са били основателни а, за 2017 година, имайки предвид, че и предходните години те са били прилагани. Това е чиста подигравка с забраната на европейско равнище. Ако има забрана на европейско равнище за определени продукти, но държавите членки я отменят, методично, какъв е смисъл от този тип забрани. Много е важно действията по приложението да отговарят на европейските правни норми. И така, какви са нашите препоръки? Много е важно съответната държава членка и ЕФСА да направят действително независима оценка, която да не разчита на интерпретацията на промишлеността на наличните данни и всички проучвания основа, на които са взети тези решения, да бъдат публично достояние. Можем да говорим по-подробно. Дала съм и писмени отговори за тези, на зададените въпроси. Имате ги. Що се отнася до това, какво се има предвид под напълно независима оценка? Това означава подробен, пълен анализ на всички данни, а не да се разчита на интерпретацията на промишлеността и по никакъв начин да не е приемливо да се копира текст от оценката, направена от промишлеността. По втората точка, комисията трябва постоянно да забранява и използването на пестициди, които са опасни за хората и околната среда и не може да допуска държавите членки да, го, да е, ги авторизират. И е, комисията трябва е, да настоява държавите членки да прилагат член 53 за тези издавания на разрешителни за извънредни обстоятелства и да припомня на държавите членки за техните задължения. Така няма нарушения на... няма проблеми при първичните правни норми на ниво Европейски съюз. Разбира се, трябва непрекъснато да се актуализират мерките съгласно последните научни данни. Но що се отнася до регламент 1107, мога да кажа само две неща. на онези отговорни за оценката на риска да се държат надалече от производителите. Това е изключително важно. Днес отново чухме за случаи, в които производителите се опитват да влияят на учените, за да се и на регулаторните органи, за да получат положителни решения. И второ, да се приоритизира защитата на здравето и околната среда. И още една допълнителна препоръка, която не съм включила тук в препоръките на екрана, но тя е свързана и с искане е, в контекста на Европейската гражданска инициатива. Става дума за това, че е крайно необходимо да се създаде система, при която е, действително промишлеността да е, е длъжна да плаща за научните изследвания, но а, по никакъв начин да не може да им повлияе. А, това ще улесни значително положението на отговорните за оценката на риска. Данните ще са по-надежни. Комисията не е непременно комисията отговорна за изграждането на такава система, но е добре да обсъди въпроса с държавите членки и да се види какви са възможностите за това. Благодаря ви много. Благодаря ви много, заповядайте. Ще се опитам да бъда кратък, като Франциска. Казвам се Мартен Пижон, работя за една обсерватория, която е наблюдава лобирането на корпорациите и това ще забележите и в моето представяне. Лобирането създава връзка, отношения и агробизнеса а, зависи от ЕФСА. Те се занимават с оценка на риска и затова много време, е последната година, разглеждам независимостта и прозрачността на тази агенция. Първото ми наблюдение от работата ми по корпоративното лобиране е свързано с използването на науката в лобистските дебати. Всеки говори от името на науката, промишлеността най-вече, но като се погледне практиката, се вижда, че всичко това се уронва, макар че се твърди, че се защитава. Вие го знаете много добре в парламента, тъй като това е аргумента на Монсанто, който се използва миналата година, да не дойдат тук. Те казаха, че оценката на пестицидите трябва да бъде научно начинание. Процедурата трябва да е стриктно научна и казват, че има политизиране на европейската процедура. Боже мой, политиците! Нещо друго интересно, това отново от документите от Монсанто, е връзката на индустрията с науката. Ето, виждате, генерирането на данни винаги е било важно за нас при защита на нашите продукти, особено данните от учените. Чухме го от преждеговорившите, но когато независими учени стигат до заключения по определен продукт, че той е опасен и не трябва да се пуска на, на пазара, то тогава много неща се случват. класическия начин на намазва на индустрията в науката. Ето ви една лобистка стратегия на Plastics Europe. Сменяме темата, за да не говорим само за пестициди. Ето тук виждате организацията Plastics Europe. Какво ще направят с заплахата? Тук е описано слабостите. Има научни доказателства, които показват, че Ендокринните дизруптори се съдържат в пластмасата и това е голям проблем. Но те ще финансират допълнителни проучвания и научните изследвания могат да покажат различни резултати по тези дизруптори. И като се замърси по този начин научната литература, се печели време, времето е пария, това ги вълнува най-много. Манипулацията не е толкова нова, защото с крайна сметка може да се очаква от едно търговско дружество, но няма да е толкова ефективна и ефикасна, ако Европейския съюз имаше независимо прозрачна система, която почива върху науката за оценка на рисковете на продукти. Но, за съжаление, нещата не стоят така. Много бързо ще говоря за основните недостатъци. Франческа вече описа част от тях, както и някои от преждеговорившите. говорившите на първо място, и то е най-важното, е липса на ресурси. ЕФСА всъщност трябва да работи с доброволци за своите научни съвети. 60-70 пълни дни годишно е, за да бъдеш експерт и получаваш 300 евро на ден. Мисля, че така си спомням. И то за дните, на които си на заседание. Има няколко заседания годишно и това е. Така че чудесно, опитайте се вие да намерите отлични експерти по този начин. И това обяснява начина, или всъщност това обяснява трудностите при набиране на добри експерти от ЕКСА, които да са независими. Постоянният ми проблем с администрацията е, че те жертват своята независимост, независимост поради оперативни ограничения. По-бързо трябва да вървя, като гледам. Доклада копи-пейст го спомена Франческа и това е типичен случай. Получавате заявление с хиляди, хиляди, хиляди страници намаляваш си работа, вземаш данните и това се случва не ги проверяваш, има преписване дума по дума. Неща, които са написани от учени на индустрията и се превръща това в оценка на С. Става дума отново за капацитет, няма да спра да го повтарям, но не и само капацитет. Няма да говоря по този слайд, но може пък да се върнем после, ако ми задавате въпроси за това. И това е основният интерес, що се отнася до глифозата. Нямаше нещата да са толкова лоши, ако можеха и независими учени да погледнат всички данни, които се подават а, в ЕФСА, но не може, защото данните са поверителни. Те са поверителни, защото са много скъпи. И тъй като са много скъпи, има много висока граница или пречка, или която трябва да се прескочи на този пазар. Затова толкова малко фирми в момента се занимават с научно-изследователска дейност. От една страна винаги се оплакваме от пестицидите, от друга страна това е отлично за най-добрите членове, защото се изключва конкуренцията от пазара. Имаме нужда от много научно-изследователски дейности, нови молекули, но това не се случва. Или поне достатъчно, в достатъчна степен не се случва. Що се отнася до прозрачността и потайността на данните, това е тема на друг дебат, който тече тук в парламента, т.е. преразглеждането на съответния регламент, предложен от Европейската комисия. Може по-късно да говорим за него, но трябва да кажа, че приветствам една такава инициатива, но всичко зависи от това какво точно ще се направи. Някои елементи в това предложение ни притесняват. Във вашата комисия говорихте за нещо много важно. Когато обяснявам това на хората, които не го знаят, те не ми вярват. За активните общества, вещества те се оценяват само на европейско ниво – а това, което се използва в реалния свят, не се оценява. Или се оценява, но много повърхностно. Това се казва дори от самите Монсанто. При глифозат имате един брифинг, видяхме го вече, от директор в Монсанто, който казва, не може да се казва, че раундъп не е канцерогенен, защото не сме го тествали, тъй като тестването по формулата въобще не е на висотата на нивото на активното вещество. Ето виждате списъка по регламента, който дава съответните изисквания и формулите за перезе. Остра токсичност, дразнен на скината очите, както и поемане през дермиса. Еми ето, виждате, така може да потъне и Титаник. Нещо друго. В вторичното законодателство през 2012 година, което влезе много леко, може да се стигне до заключенията на ЕФСА от страна на индустрията две седмици по-рано. Това е много удобно, ако трябва да си подготвиш комуникацията или последния момент да се занимаеш с лобиране. Теоретично погледнато, системата е разделена между оценката на риска и управлението на риска, но етап оценка на риска имате служители от националните правителства. И няма защита или гаранция, че тези хора не е, следват политически заповеди. Всичко зависи от държавата. Някои, са, някои държави има независими агенции, там може би има повече случаи, но в Обединеното кралство не е така. Те приватизираха а, тази си агенция за продоволствена сигурност. Тя сега е частна фирма. Това го чухте от преждеговорившите е, е какво не е част от оценката. Регулаторната наука, методологията, която се използва за даване на разрешение на пазара и истинската наука. Ако регулаторната наука се развива към действителността, това ще бъде приветствано от всички ни. Както каза и Франческа, има елементи в основния регламент за пестицидите от 2009, които са много важни и бихме, биха, искали тези, биха искали тези 8 критерия да бъдат махнати. Поне индустрията би искала да бъдат махнати. Става дума за 3.6. Не съм съгласен с вас, господин Капри. Не става дума само за риск. Понякога не може да се ограничава и тогава трябва да се вземе предвид критерия опасност най-важните елементи, да кажем нещо за земеделските стопани, тъй като в крайна сметка това са основните ползватели. Земеделците правят това, което ние сме им казвали последните 50 години и сега им се караме, защо са ни слушали съветите. Не е честно това. трябва първият етап да е безопасност, когато се говори за оценка на пестицидите. Но ако се говори само предвид за безопасност и не се взема предвид това, което вълнува фермерите, цената, то тогава половината от уравнението липсва. И това е основната причина, поради която големите фермери бяха против забраната на глифозата. Ако се направи това, има нелоялна конкуренция и това е вярно. Ако не се занимаете по едно и също време с безопасността и търговията, то тогава няма как да се постигне. Ще видите, че основният аргумент, който се използва за релицензирането, а, бе търговията. Лобирането с на големите държави, като Канада, САЩ, Австралия, които изнасят зърно, плюс развитието на големите фермери е много силно и ние разбираме, че това е един от основните фактори, при постигането на баланса. За справяне с търговията и търговските ограничения. Земеделските продукти не са пазар като другите. Това означава Европейската комисия да постави под въпрос едно от основните си а, идеологически вярвания, че свободна търговия е свободна, е добра за всичко. Не е, защото земеделският пазар е различен. Сега към препоръките. Uh, Francesca eloquently said, uh, a proper implementation of uh, the existing regulation, of main regulation would be very good. Uh, please give EFSA the means. Дайте ресурси на ЕФСА, за да може ЕФСА не иска да, да се превърне в истински оценител на онези, които регулира и техните продукти. Благодаря ви за многото въпроси в писмен вид, които ми изпратихте. Аз отговорих на всички въпроси, които ми изпратихте, така че част от нещата са включени там като предложения. Искам да приключа с два елемента. Има един цитат от един учен, който много добре е резюмирал как системата може да се подобри. Научните изследвания трябва да случват много рано в процеса на даване на разрешение. Доказателства трябва да излизат от независими лаборатории. Данните трябва да се дават цялостно на научната общност и цената трябва да бъде заплатена от производителя. Не трябва да се наказват малките и средни предприятия обаче. И накрая имайки предвид, че работих доскоро по водите. Това е един казус в различни градове. В Мюнхен, най-вече в Бавария, Германия, директорът на водоснабдителната компания края на 70-80-те години осъзнава, че имат голям проблем с замърсяването на водните ресурси, започват да субсидират фермените да спрат да замърсяват. Не става дума за земе, органично земеделие. Тогава не е съществувало като идея. Интересното тук, и днес сме 30 години по-късно, 10 е, пъти по-ефтино е за Мюнхен и тази фирма, отколкото да се заплати прочистването, защото превенцията винаги е по-ефтина от лечението. Но пестицидните компании не искат да го чуят това. Благодаря. Мерси, мерси, Пижон. Много ви благодаря, господин Пижон за изказването. А сега давам думата на господин Джон Кин, последният гост в този наш дискусионен панел. Благодаря ви, господин председател. Добър ден, дами и господа. Благодаря ви за поканата. Партньор съм в семейната ни фарма в Обединеното кралство, където отглеждаме редица градински и полски растения. Съм тук качеството си на председател на Центъра за здраве и защита на културите на четирите агротехнически иновативни центрове, създадени от происход от кралство. Нашата цел е да работим заедно с учените в търсенето на най-добри решения и адекватното иновативно ползване на ПРЗ е сред основните ни цели. Населението на света в момента е 7,6 милиарда души, вероятно ще нарасне до 10 милиарда през 2050 година. Ето защо най-голямото предизвикателство на 21 век е да е, произвеждаме повече хранителни продукти със същата площ, като едновременно с това запазим биологичното разнообразие. 25% от европейския ландшафт се използва за е, производство на трайни и е, полски насъждения, които осигуряват прехраната на 12 милиона фермери и осигуряват храна за населението на Европейския съюз от 512 милиона души. Ето защо трябва, имаме нужда от нашата фермерска дейност. Както според, според ФАО, така и според Европейската асоциация защита на културите, без пестициди фермерите на Европа ще загубят до 80% от своите реколти. Продуктите за растителна защита се борят както срещу плеверите, така и срещу вредителите и болестите по различните отглеждани продукти. Така, например, патогени като някои видове гъби, като фузариум молус, могат да доведат до много опасни вторични токсични продукти, чрез създаването на метаболити, наречени митоксини, които успешно преминават пряко от растенията към човека и могат да бъдат опасни за здравето и на човека, и на хората. Ето защо продуктите за растителна защита са много съществени за борба с вредителите. Напредъка в новите насочени хими, химически продукти, по-доброто употреба на вещества за биологичен контрол, целенасоченото използване на технологиите и напредъка в в селектирането на растителни видове и генетиката може да ни помогне да гарантираме безопасност на храните за човека. За да ви покажем как науката и технологичния напредък може да ни обещаят по-светло бъдеще, ще видим няколко примера. Разработваме по-целенасочени продукти за защита на защита, които ще имат много по-малко въздействие върху организмите, които не са основната им цел и върху околната среда като цяло. В моята ферма преди използвахме хлори хлориприфос, за да се борим с малкия лозов хоботник по боровинките. Но едновременно с това, това вещество вредеше и върху червиите, което от своя страна намаляваха качеството на почвите. Сега използваме нов вид метод, а именно нематод, който насочваме само и единствено към лаврите на хоботника и на голите охнови, като по този начин гарантираме минимално въздействие върху качеството на почвите. Целта е да се насочим към възможно е целенасочено насочено прилагане на продукт на защита. Така, например, ако монтираме кам... микрокамери на пръскачките, можем да насочим а, продукта единствено и само там, където имаме нужда върху върху плевела или върху заболявото растение. Центърът за здраве и защита на културите разработи нова, нови станции за набиране на информация за културите, които автоматично събират спори от болестите или ДНК вериги от тях, като по този начин те автоматично могат да ни информират за щама на всеки установен патоген, който пък ни позволява да разработим по-подходящи продукти за защита, като навременно с това намалим въздействието за околната среда от революцията в селското стопанство през 18 век насам непрестанно се увеличава размера и мощността на машините, които се използват при селското стопанство, което води до увеличаване на рекордите. Но, но а, увеличаването на въздуха в почвите води до оксидация на органичната материя, от която се нуждаем, за да се гарантира микробиномите и подовителността на почвите. Много прогресивни фермери днес на практика заместват плуговете с глифозат. И тази стратегия възпрепятства ерозията и намалява емисиите от въглероден диоксид, като по този начин се подобрява съдържанието на органична материя в почвите и по този начин може да се доведе до една устойчива система на сектостопанство, но цялата система зависи от глифосата. Тази година само по Обединеното кралство хиляди хектари от новозаседена маслодайна рапица трябваше да бъдат разорани или се пръскат безразборно с инсектициди заради епидемията от бръмбари поради забраната на неоникотиноидите. Сега се стига до, епоха, до периода на реколтата и със сигурност ще има много нам, силно намаляване на достъпните за а, пчелите растения. Така че се питаме дали последиците от употребата на неоникотиноидите са по-страшни от последиците от тяхната забрана законодателство на Европейския съюз за одобряване на продукти защита, на защита са едни от най-строгите в света. В момента то отнема близо 11 години и отнема близо 200 научни изследвания и близо 250 милиона евро, за да се пусне продукт на пазара на Европейския съюз. И тестовете и протоколите за прилагане са ефикасни за опазването на общественото здраве и околната среда. Обаче малко внимание се, се обръща на другата цел, а именно защита и насърчаване на конкретно способно селско стопанство. Фактът е, че започва 8-та година от прилагането на регламента и че към момента е, е има само една нова активна съставка на пазара, показва, че към момента този подход не дава очакваните резултати за е, индустрията и по този начин очевидно има категорична грешка, която възпрепятства навлизането на пазара на нови, по-безопасни и по-ефикасни пестициди. Това се усеща най-много при нас, отглеждащите градински култури в Обединеното кралство. Ако настоящият регламент трябва да постигне основната си цел, а именно да запази конкретно способността на е, Европейското селско стопанство ще трябва много сериозно да преосмислим начинът по който тя се прилага и изискванията й. Съгласно е, принципа за предпазливост, Европейската комисия може да забрани употребата на даден продукт за растителна защита, ако, ако не може да се гарантира, че няма никакъв риск с него, съгласно надежната оценка на въздействието. Много трудно обаче се оказва да се докаже е, подобни свойства или то точно липсата на риск. Така, например, е, нашият център е, разработи една специфична е, система за, за изследване на мезосредата в реално време и по този начин гарантираме взаимовръзката между това, което се случва на място в, на полето и контролирани при много строги лабораторни условия вещества и тяхното въздействие върху качеството на водата. И именно такъв вид взаимодействия има, от такива вид взаимодействия и сътрудничество има нужда нашата индустрия за разработване на по-ефикасни продукти за разително растителна защита. Събирането на всички налични данни за пестицидите, за излагането на тях, ефектите, притесненията и постоянството им никога няма да разпръснат всички притеснения някои хора с, с, с, спрямо тяхното употреба, а Ирационалните митове могат да доведат до социални и политически промени. Скептицизмът винаги е бил част от отношението на хората към фамерите, но взимащите решения на европейските регулатори трябва да надхвърлят подобни ирационални рискове изкуственият интелект и автоматизацията значително е, ще намалят нуждата от пестициди при защитата на растителните култури, но докато стигнем до това светло бъдеще, имаме нужда от по-целенасочена употреба на химически вещества. Целта е да се подобри резистентността на културите възоснова на научните данни. Нека да вземем за пример Белинната. Това е един продукт, който се използва почти навсякъде е изключително опасен, но с а, а, изискването, че трябва да се използва с а, а, гумени ръкавици, това е продукт, който се пуска на пазари и се намира почти във всяко домакинство. Дали трябва да прилагаме толкова по-сложен процес употреба на продукт за защита? Няма а, е, великолепно решение, което да разреши всичките проблеми и да гарантира е, здравопасна храна за всички. По-голямата част от хранителните продукти, които се подават в Европейския съюз, не представляват а, е, е, опасност за здравето и могат да гарантират нужните хранителни способности. Благодаря ви. Думата има Норбът Минц. Благодаря много. Един кратък въпрос, госпожо Ахтерберг. На мен не ми е ясно следното. За какво точно говорите? За подобряване на процедурата за издаване на разрешителни или е, за общата кампания за забрана на пестицидите? И по-конкретно, какъв тип химически продукти за защита на защита биха били приемливи за вас? Заповядайте за отговор. Това са два въпроса, доколкото разбирам. Моята презентация беше насочена към това как може да се подобри европейската система за авторизиране на продукти. Говорих за това как може да стане така, че действителните критерии, които са част от европейското право, да се зачитат. За това съм поканена тук днес. Освен това, споменах и подхода на Greenpeace към пестицидите. Да, нашата позиция е, че има пестициди, при които вече са идентифицирани много от отрицателните последици и може да се предприемат съответните действия спрямо тях. Има и нови пестициди. Е, връждаговорившият господин спомена така наречената нова целева химия, за която Европейския съюз по-бързо приема одобренията, преди, отколкото се натрупват научни доказателства. Затова ще кажа следното. Ние искаме и двете. Искаме и правомерно приложение на правните норми, т.е. когато има заплахи, пестицидите да се ограничават или да се забраняват, в дългос... а в дългосрочен план целта да трябва да е да се намали количеството пестициди, които се използват. Защото е, това означава, че а, е, има толкова много химикали в околната среда, че вече няма да има как да произвеждаме здравословна храна в бъдеще. Нашата позиция за използването на а, е, нови пестициди е следната. А, когато се въвеждат тези нови пестициди, отначало не са известни техните въздействия. Всеки път обаче с натрупването на тяхната потреба стават известни техните отрицателни последствия, след това започват битки и кампании за тяхната забрана, а междувременно обаче околната среда страда. Органичните фосфати са проблем, това е ясно. Нощната е, научните среди е, го доказаха. Какво стана? Е, химическата промишленост произведе неоникотиноидите. Каза отличен продукт, по-малки количества, слага се само върху семената. Казаха, че е безопасно. Еми, 15, 20, 30 години по-късно стана я... почна да става ясно, доколко това съвсем не е безопасно. Именно заради това е, посочих това и в писмените си отговори, че този тип неща се случват отново и отново и отново. Затова от научна гледна точка просто няма никаква логика, като една молекула се окаже вредна, да се замести с друга, докато тя не се окаже вредна. Просто трябва да се намали количеството остатъчни вещества от тези пестициди се намират на места, където изобщо не са били използвани такива пестициди. А ние зависим околната среда и селското стопанство зависи от а, здрав... здравословна околна среда, от здравословна почва, от чиста вода. И за това е чисто научно обосновано да се а, предприемат мерки за намаляване на цялостната потреба на пестицидите. Господин Барт Стаес има думата. Благодаря, господин председател. Европейската комисия заяви, че процеса за авторизиране на активни вещества е такава на европейско равнище, е, че е, всъщност самата авторизация се прави на ниво държави членки. Установихме, че продуктите имат ам, определени ефекти, когато се прилагат съвместно и тогава стават по-опасни, отколкото отделните, им, отделните активни вещества. Освен това, от изслушванията, проведени с национални експерти, знаем, че държавите членки или поне някои държави членки не са способни да провеждат адекватна оценка на продуктите. Нямат ресурсите, нямат необходимите служители, нямат финансовите средства, по някой път дори нямат необходимата научна експертиза. Затова въпросът ми е към Франческа Ахтенберг и господин Пижон. Как според вас може да се разреши този проблем? Да дам думата на господин Пижон не е лесен въпросът. Благодаря, че го зададохте. Освен това е политически по своето естество. Някои национални агенции разполагат с добър капацитет, дори с по-добър от този, с който разполагаме на европейско равнище. Така че най-лесният отговор е дайте да съберем капацитетите си, способностите си и да ги използваме заедно. Опасността е обаче, че може да а, се а, из... стане така, че всички да говорят само с един и същи глас. А пък има някои елементи, по които Евса съвсем не беше съгласна, да кажем, с мнението на френската агенция, на холандската агенция и добре е да има различни мнения. Тези мрежи по принцип си сътрудничат. Честно казвам, не познавам системата в големи подробности, но като цяло смятам, че основният въпрос е свързан с това, с какъв, какви способности разполагаме ние на европейско равнище. Ако искаме това да става на европейско равнище, тогава трябва да си дадем съответните ресурси. Хората не винаги си дават сметка, че работата на е всъщност е само преглед на литературата, а не реалните е, научни изследвания. Те дори нямат достъп до мостри от продуктите. Само е, е, от оттам нататък има много научни средства за научни изследвания, които са представени доставени за следващата а, програма за научни изследвания. Но това също е политически въпрос. А, много голяма част от средствата по следващата програма Хоризонт е насочена към иновациите. Но европейските експерти все по-трудно си вършат работата, защото националните програми за научни изследвания настояват по тези е, програми за иновации учените да работят в партньорства с промишлеността. А, това е огромна политическа печалба за бизнеса. И така става все по-невъзможно да се работи с тези учени за а, други цели. А, затова трябва да се има предвид, че публично-частните партньорства може да са добри за разработване на продукти, но когато става дума за оценка на риска, те са смъртоносни. Това е моят отговор. Благодаря, госпожа Ахтерберг. Искате ли да допълните? Не съм сигурна, че разбирам въпроса ви. Какво искате да кажете? В националните агенции за риска няма достатъчно експертни познания, за да служат те за държава членка докладчик? Или имате предвид, че е, не могат да не са способни да изцяло да направят пълната оценка? Последното, националните агенции не винаги разполагат с експертните познания, финансовите средства и необходимите служители, за да направят коректна оценка на проектите на продуктите за растителна защита, които могат да са коктейл от различни активни вещества и тяхното въздействие да е по-токсично, отколкото отделните вещества. И как може, моят въпрос е как можем да поправим този проблем, да го коригираме на европейско и на национално равнище. Разбирам. Принципно всяка една от тези агенции трябва да разполага с ресурсите да си върши работата и трябва да го прави на възможно най-добро равнище. Има предложения, които идват от Евса, от механизмите за научно съветничество, да се направи така, че ЕФСА да върши всичко, да има един оценител на риска с достатъчно служители, достатъчно добре оборудван и за активните вещества, и за това, което все още не се оценява, а трябва, а именно коктейлите. Принципно това звучи отлично и всичко е събрано на едно място, има повече информация за активните вещества, всичко се знае за формулите, точно как се използват, в какви количества и прочее. Така че на пръв поглед изглежда добре. Обаче от практическа гледна точка, като имаме предвид какво казах по-рано за подхода на ЕФСА, а именно това, че ЕФСА допуска да се копира едно към едно текст от оценките направени от производителите. Това за мен е недопустимо. Така че ЕФСА в днешно време не се намира на достатъчно отстояние от производителите и не смята, че е проблем да се копира текст от кандидатурата на производителя. В такъв случай не знам дали ЕС е способна да върши такава работа. Мисля, че на този етап по-скоро не е. Благодаря. Геон Балас от името на Симона Бонафе. Да, колегата се извинява, нямаше как да присъства. Един въпрос към госпожа Ахтенберг, А може би господин Пижан може да отговори. Промишлеността и селските стопани често казват, че броя на, на наличните е, вещества за защита на растите намалява. 19 юни миналата година показва, че Е, че всъщност за няколко години са се увеличили от 427 на 474 авторизираните химически вещества. Защо тогава продължава да съществува този мит сред селските стопани, че намаляват веществата за химическа защита, които са авторизирани? Втори въпрос – Разговаряхме с Евса за тези методи, които споменахте и тя се защитава последния начин. Първо, тя реагира на а, искане на Европейската комисия за оценка. Ние казахме добре, но за а, глифозата зададохме един единствен въпрос. Дали глифозата е канцерогенен? канцерогенен. А, и отговорът е не. А, никой не е питал ЕФСА дали е вреден за почвите, дали е вреден в а, а, комбинация с другите вещества, които са включени, например, в раундъп. Roundup. И всъщност проблемът е, че а, в начина по който се задават въпросите. И така, въпрос към госпожа Ахтенберг и господин Пижан. Що се отнася до независимостта на проучванията, ясно е, че е добре замърсителят да плаща. Раз... Добре е ЕФСА да може да има собствени изследвания, да кажем, чрез против... Е, поставяне на различни протоколи – или чрез определени е, инвестиции от публичен характер. Въпросът е, смятате ли, че по-настоящем ЕФСА може да разчита достатъчно на независими научни изследвания или економическата система е такава, че е, ЕФСА ще не ще се обляга на изследвания, финансирани от промишлеността. Благодаря. Госпожа Ахтенбек, заповядайте. Благодаря. По първия въпрос. Този въпрос е по-подходящ за господина до мен. Самия той заяви, че е, няма достатъчно вещества и че само едно ново вещество годишно се авторизира. Очевидно това не е вярно. Напротив, веществата се увеличават. Броя на определените вещества в Европа се увеличава. Моята интерпретация е следната. Ако има лица, които твърдят, че намалява този брой, трябва да се види каква е тяхната цел. Очевидно, единствената им е цел, цел е да накарат Европейския съюз да разхлаби правилата. Така разбрах аз позицията на господина. Втория въпрос. ЕФСА може ли да основава своите изследвания само на независими проучвания? Ами, разглеждат се различни типове изследвания. Първо, задължително се взема предвид всичко, което е публикувано по темата в независими научни издания, които се е, подлежат на проверка от други учени, но има някои проучвания, които не могат да се правят без, дъл... без сериозно финансиране, а именно дългосрочните проучвания е, и тестове върху животни, които да покажат хроничните ефекти. Това са проучвания, които струват огромни суми и университетите не могат да си ги позволят. Така че се налага да бъдат финансирани от промишлеността. Но едно е да са финансирани от промишлеността, друго е да бъдат поръчвани от промишлеността. Защото данните, които се е, събират, са проверени за съответствие с съответните норми, обаче начина по който те се интерпретират зависи от работата на лабораториите, които са в договор с производителите или на самите производители. И затова най-лесно би било да има ясен механизъм, по който проучванията се поръчват от определен орган. Не непременно орган, на който прави крайната оценка на риска като ЕФСА. Въпросът е финансите да идват от промишлеността, но този независим орган да е отговорен и за поръчката на проучванията и за контрола на тяхната ефективност. Благодаря. Господин Пижан. Благодаря. Франциска вече отговори на въпроса за броя на химическите вещества. Може би господин Домен също не е зле да отговори. Има един проблем, свързан с новите продукти. Те още не са комерциализирани и не могат да, провеждат независ... да се провеждат независими проучвания, защото само производителите им ги притежават. Е, тогава а, няма как да не се работи с производителите. След това, x EFSA. EFSA може да работи само въз основа на научните изследвания, с които се разполага в дадения момент и които и се предоставят за ползване а, от университетите или които са публикувани. Има и проучвания е, за цената на е, проучванията. Производителите се оплакват от това, но като цяло промишлеността харчи близо милиард, половин милиард евро годишно за такива разходи. Но всъщност това са средства, които те тъй или иначе трябва да изхарчат. Това е разход, който не е инвестиция. И въпросът е, защо тогава, след като тъй или иначе тези средства ще бъдат харчени, защо да се контролират научните изследвания от фирмите? Не може ли да се намери друга система? Вече такива мерки съществуват в финансовата система, да кажем. органът за надзор на ценните книжа в Франция, който се финансира върху, от определени ам, а, такси, които се налагат върху ам, определени финансови продукти. И така, може, защо да не може да се прави нещо такова в областта на перспективите, на пестицидите, извинете. В крайна сметка ЕФСА само може да спечели от това, да има една нова система, всички ще спечелим от това. М може би. Действително въпросът за дължимите средства – е а, сериозен, който си струва, и си струва да се ам, обсъди в по-големи подробности. Но няма да се меся в дебата. Давам думата на госпожа Макинтайр. Заповядайте. Uh, thank you. Uh, yes, um, I'd like to address a question. Благодаря. Един въпрос към господин Чин. Много интересна презентация. Мисля, че е изключително полезно да се чуе опита на някой, който работи в областта. И е, ни дава оптимистична гледна точка към бъдещето. Защото ние всички искаме да подобрим околната среда и да намалим използването на пестициди господин Чин ни представи е, добри идеи от прагматична гледна точка. Имам два въпроса. Разработваме по-целенасочени продукти за растителна защита, които ще имат е, намалено е, въздействие. И за мен това означава, че трябва да бъде свързано с новите технологии. Бих искала да се влезе в малко повече подробности за това как точно ще действа тази система. Това, което ме безпокои, по-скоро не е... Тъй, че вие не призовавате да има премахване на регулаторните норми. Казахте, че е необходимо да се ускорят нещата. може да се окаже, че има ползи от по-безопасни, по-ефективни, по-низко рискови перспективи, ако могат да се прекарат по-бързо през системата на одобрение. Така че бих се радвала да чуя вашите коментари за новите технологии. Благодаря. Ако говорим за е, целевите химически продукти много добре се знае още в самото начало на а, разработването на химическите продукти, точно кои а, пътеки в функционирането на растението ще бъдат прекъснати от съответния продукт и за това растението ще а, бъде унищожено. От там нататъка се тръбват все повече Познание за химическите продукти и регулаторните органи биха могли да пускат по бърза процедура химически вещества, които поне по налични до тук данни са безопасни. Що се отнася до новите технологии, има припокриване между новите технологии и целевите организми що се отнася до използването на на нематоди за контрола на малкия розов хоботник по боровинките, а, той всъщност лозов хоботник, а, той всъщност а, е метод, който води до атака върху ларвите. Така че много добре се знае как действа и може да бъде авторизиран по-бързо. По някой път има греш, грешен на значенията. Бъркат се биопестицидите, проистичащи от растителни продукти, от растения и биологичните агенти. Някои от тези биопестициди всъщност са естествени отрови една отрова, дали е естествена или синтетична, се е отрова. Докато биологическите, биологичните агенти са съвсем различни. Но също може да се използват различни нови технологии. Например, автоматичните прескачки да разполагат с камери, разпознаващи определени плевели и така да насочват струята. И така ще се намали количеството използвани пестициди. И ще се намалят и остатъчните вещества в храните. Благодаря. Госпожа Мюлер. Juni ist Greenpeace ja wieder mal an guter Publicity-Wurf gelungen. In Berlin haben sie den Kreisverkehr um die Siegessäule zur Sonne gemacht indem sie mehr als 3000 Liter Farbe auf. Госпожа Ахтенберг, в Мюнхен спряхте трафика и разляхте 2000 литра боя в някакъв цвят, който трябваше да се предполага, че е добър за околната среда. в а, база данни е, за химическите вещества е, се казва, че трябва да се избегне замърсяването на водите, а сте използвали боя, която не е биологично ам, разградима и не трябва да попада в почвата в Тагис Шпигел имаше един цитатъл, цитат, в който се казва а, като завали дъжд, всичко ще се изчисти. Власите са използвали огромни количества вода, за да изчистят буразията. Това ли е отговорно поведение? Вземайки предвид риска с околната среда, ще ни въпрос към господин Чин. Съгласни сме, че използването на средства за растителна защита трябва да има определени рестриктивни мерки, но също така знаем, че определени видове а, гъби са вредни и за хората. Какви са мерките, които са лице, на лице за тях? Госпожа Мюрер, а, разбирам, че предстои, из, предстоят и избори, обаче а, знаете, че ни разполагаме с малко време. Дайте да работим по същество Първия ви е, коментар е, не беше по същество. Ако искате, после си го обсъдете в кафенето, но аз мисля, че е, е добре да чуем само отговора на втория въпрос, господин Чин. Благодаря ви, е, господин председател. Интересното нещо при е, развитието на мерките за защита на защита е, че а, при разработването на такива продукти за борба срещу а, а, а, гъби има определени филтри, които хващат а, спорите а, и те после се а, е, изследват автоматично и се вижда а, ДНК-то им и незабавно кодираното послание се, е, е, се изпраща на, по мобилен телефон на, към, към специалисти. Тоест, е, онези средства за борба срещу гъбичните зарази по растенията, а, а някои от тях са много опасни, е, е, веднага могат да се хващат с тези нови технологии и ако се хванат, веднага ще се знае точно кой тип е, е гъбата и точно как може да се преборим срещу нея с конкретните химични вещества. Така че бъдещето е светло. Благодаря, госпожо Ханзека. Благодаря commissie klaar is met zijn rapport, eh, zullen twee belangrijke andere wetgeving eh, worden... Преди да подготвим крайния си доклад, има друго законодателство, което се разглежда също. Общото законодателство за храните, както и ПРЗ. Искам един от двамата оратори да каже дали тези законодателни актове които сега се обсъждат, отговарят на това, което вие искате да видите, що се отнася до прозрачност. Смятате ли, че тези законодателни актове ще покрият или т.е. ще разрешат безпокойствата ви и безпокойствата на гражданите? Какво да добавим ние в своя доклад? Благодаря. Един отговор госпожо Айсберг и господин Пижон. Нямаме време, трябва да дам думата все пак на други, така че... Нашата оценка е, че общото законодателство за храните на този момент дава възможност за достатъчна прозрачност на резултатите и на всичко, което оценителите на риска разглеждат. Законодателството за пестицидите има цял списък от елементи, които не могат да се оповестят, което е прекомерно. ако това имате предвид, едно нещо се променя, а то е, че комисията се опитва да наложи на ЕФСА да публикува всички проучвания на промишлен които не са публични в момента. преди да се е, вземат предвид те от ЕФСА, когато изготвя своето становище. Това е чудесно. Има елементи в това предложение, които може да попречат на нашите права днес с достъп до информация. Така че днес имаме орховското законодателство, както и друго законодателство за достъп до документи. Те ни дават широк достъп до информация при поискване. Трябва да има изменения или няколко изменения към предложението, за да се направи така, че тези права да се запазят. Това е основното ни безпокойство. Мерси, месье. Благодаря. Госпожа Дорнано. Благодаря, председателю. 15 май миналата година говорих с ЦПА за неоникотиноидите. Лобито каза, ОВСА направи, ЕФСА се, направи оценка на над 100 сценария и смята, че в 4% от тези сценарии има риск, завишен риск, който не може да се изключи. За останалите част, 96%, съществува сигурна употреба. Изумена бях и затова в писмен вид поисках от съответния комисар, защо Европейската комисия е решила през април да говори за забрана на трите неоникотиноида, ако съществува, както казва това лоби, в 96% от случаите сигурна употреба. Докладът на комисаря 24 август миналата година. Ето го, тук мога да ви го предоставя. Цитирам. Сигурността на тази употреба не е демонстрирана. Следователно, Европейската комисия не е съгласна с твърдението на това лоби, според което съществува сигурна употреба в 96% от сценариите, които са предвидени. И затова ви питам в заключение. Или генералният директор на СПА трябва да бъде изслушан пред специална комисия заради погрешна информация или какво? Лобито. Към господин Пижон. Може ли да забраним на лобитата, които лъжат, да влизат в нашите институции, както се случи с лобистите на Монсанто? Да. Мерси. Благодаря. Госпожа Макинтайр, заповядайте като координатор а, с допълнителен въпрос искате да постъпите. Въпрос към господин Чин. Говорихте за това, че отровата е отрова и че има определени елементи, които по-добре се разпръскват от други. Но като че ли има една тенденция да се казва, че синтетичните химикали са лоши, че всяко едно нещо, което е естествено вещество, е чудесно. Така че е чудесно да се използва мед а, в лозите, по лозите, защото това е естествен метал – но не е добре да се използва глифосат. Какво мислите? Uh, yes, thank you. Well, I have some quite strong views. Аз имам много такова твърдо становище по този въпрос, имайки предвид, че това е 29, 29 елемент в периодичната елемент, е, таблица, а ако отидем до 34-ти, какво се случва? То тогава смятаме ли, че трябва Арсен да хвърляме, защото той също е естествен? Yes, he did used to. Да, аз съм го правил. Да, вече не го правя. Добре, мед ли да използвам? Не, не трябва да се използва мед, защото той е вреден. Стрихинина, една ужасната а, отрова и той идва, той е природен, съвсем естествено от семената на едно растение, но това е най-ужасяващата отрова. Само защото нещо естествено съществува като отрова, не означава, че ще действа по-добре от синтетичната отрова. Alors j'ai une envie donc euh, euh, euh, très forte. De... Pardon. Pardon, Monsieur Pigeon, oui. Monsieur. Yes, I just wanted to react very briefly. Искам съвсем накратко да коментирам. Разбира, че отровата е отрова. Обаче, отровата, която идва от природата, е биоразложима. И това прави огромна разлика с другата. Add... Аз искам да добавя нещо. Ако вземете стрихинин или арсеник, ще умрете и всъщност няма значение колко бързо след това в околната среда се е разложил. Мадам Симон Делесо, un complément Допълнителен въпрос. Исках само да кажа, че да, наистина всички вещества от а, природата а, се биоразградими. Не остават. Са си бен connu. Мадам <coughs> Dornano? Дозием question. Имам втори въпрос. Както знаете най-вероятно, това е въпрос към Greenpeace. Както най-вероятно знаете, общата СП в 39-ти член също на ТФУ да има производителност на земеделието. Думите биоразнообразие, земеделие, качество, здравоопазване не се появяват в този член. Договора за функциониране на Европейския съюз е най-върховното законодателство на Съюза при който почива и ОСП. Там се говори за производителност на всички нива в Европейския съюз и това трябва да се включва във всички решения, които се вземат предвид. Следователно въпросът ми е следният. Мислите ли, че тази цел, производителност, записана, изкована, издълбана в учредителните договори, трябва да бъде запазена? Um, it, it is not my understanding of the common agricultural policy that it impedes... ОСП не налага някакви преки, нито пък пречи за подбряна околната среда. Има мерки за екологизация. Всичко това е въведено, като целта е екологична. А, може много повече да се направи инициативи за намяна на пестицидите и така нататък. Не виждам а, някакво противоречие, защото едната целта се споменава, че не може да бъде цел също така да се опажа и околната среда. Това, което имаше предвид госпожа Донано, всъщност основателните членове или при основаването и 141 член от ОСП. Това не е достатъчно, според мен да се промени отношението между околната среда и човешкото време, но как, здраве, но както казахте, може би е така. Вижте, предлагам ви, първо искам да благодаря на най-устойчивите ни членове, които останаха. Благодаря на членовете на двата панела за техните изказвания, за техните предложения, изказвания. Ще вземем предвид в бъдещата си работа вашите изказвания. Има много елементи, които също може да говорим. Също се отнася и за различните молекули, които обсъдихме при авторизацията на нови торове. Колегата сега няколко минути в заключение да ни каже ce, ce qui s'est passé, mais c'est c'est un exercice difficile, donc. Hein? Много е тежко това начинание. Може да си изкажете. За нашата работа. Какво ще се случи също така от друга страна на Атлантика? Excuse me, excuse me, chair, did... we have an agenda. Вижте какво, имаме дневен ред. Вие приключихте панела, той е по-кратък за да има допълнителна точка. Нещата стан... започнаха по-късно заради предишния панел. Има си дневен ред. И сега изведнъж вие какво направихте? Както е обичайно, не сте чули това, което казах в началото на сеанса. Казах, че работата ще приключи. Всички се изказаха. Нямам повече искания за изказвания, иначе работата е приключила. Нямат депутати, които искат да се изкажат. Господин Стас, може би, иска да се изкаже отново, ако има някакви нови елементи, които иска да каже за доклада. Казах в началото, тъй като приключи втория сеанс, ще дам думата на колегата да се изкаже. В този момент няма какво друго по дневна работа. Той се изчерпа. Искам да благодаря на нашите експерти, благодаря на членовете и на вас. за това устояхте. Усто... Не, изключително просто. Може би благодарение на раундъп и на глифозата успяхме така да удържим всички тези изпитания. И затова иска господин Бон за няколко минути, които ни остават, тъй като ни остават няколко минути, да каже няколко думи. Европа е важна, но трябва да видим какво се случва от друга страна на Атлантика. Това ще обогати нашата работа. Както се каза, волатилността на, или летливостта на пестицидите е голяма, така че това, което е вярно за тях, вярно и за нас. Искате ли да кажете нещо? Господин Бон, заповядайте. Uh, thank you, Mr. Chairman. I first off want to thank all of you. Първо искам да благодаря на всички, които сте тук, благодаря на всички, които се изказаха, благодаря на слушателите, благодаря за добрите въпроси. Изключителна група хора има тук, които гледат напред в бъдещето, гледат към здравеопазването, грижат се за насекомите, за рибите, за хората, за животните, за микрофауната и че се вълнувате от добруването на биосферата. в САЩ. Имахме изпитания. А, имаше съдебно дело, извинете, за човек, който има лимфома, поради свръхопотреба с въздушно разпръскване на раундъп. Решението бе в наша полза 289 милиона долара, 250 милиона долара са за наказателни а, щети за зловредно поведение от страна на Монсанто при манипулиране на научните изследвания в продължение на 20 години. Но те в началото са знаели още 99-98 година, че има проучвания, които показват, че Раундъп води до изменение на ДНК, също се отнася за глифозата. Направиха преглед на проучванията, разгледаха ги, от наед консултант. Той потвърди проблема и те по, са погребали всичко това. Не са го изпратили на а, Американската агенция за опазване на околна среда, нито на ЕФСА. Както знаете, те си наемат писачи, които да излизат с истории а, за това, че проблем няма. Тоест поръчково писане. Това 20 години подлъгва света и ЕФСА. Голяма част от тази информация излезе по време на делото. Може да видите протоколите от делото, както и доказателствата, които бяха допустими. Те са качени на моя вебсайт. Боб Хевланд съм аз. Ако напишете Боб Хендланд и Монсанто, ще излезе. Добавили сме към документите Монсанто нови документи както и доказателства от съда, както и протоколите и речите на двамата адвокати в началото на делото. Вие се опитвате да видите дали научните изследвания са предоставени на регулаторните агенции и смятам, че въпросът ви е уместен. Документите, които бяха деквалифици... декласифицирани, а, го показват. Нужно е да се получават необработените данни, а не тези резюмета, които хубаво са избродирали ам, големите фирми. Проучванията трябва да идват от независими агенции като поръчка, а след това трябва да бъдат финансирани от производителя, който извлича печалба. Смятам, че това е една отлична идея. Това са стъпки, които според мен ще помогнат. И аз започнах да се занимавам с такъв тип съдебни дела. Тогава с опрашителите се занимах и това, което чух за неоникотиноидите, наистина е страшно. Изключително се притеснявах за тях и сега продължавам, особено на експозицията им на глифозат. Хората не са запознати с рисковете, които са свързани. Ще направя всичко възможно, за да може повече документи да излязат от тайните и да бъдат оповестени. Ако имате въпроси, с удоволствие ще ви отговоря. Благодаря. Госпожо Макинтайр, видяхте ли? Не беше толкова ужасяващо, че му дадах думата. Важно е да чуем колеги от друга страна на Атлантика, който да ни казват какво се случва. Затова исках да чуем колегата, както казах в началото, господин Бон. Има USB флашки, където ще видите цялата процедура по производството. Така ще имаме информация, ще имаме един амбициозен доклад, който трябва да излезе тази година. Благодаря на всички, всички за участието, за приноса. Благодаря на панелистите. Няколко секунди ми остават и искам да благодаря и на нашите преводачи без които нашата работа щеше да е невъзможна. Много ви благодаря, отлична работа!